sur l'échange de vues avec la Commission. D'accord. И така, скъпи колеги, приканвам ви да вземете местата си. Откривам заседанието. Ако няма възражения, приемам, че дневния ред е прият. Решенията на координаторите, взети на заседанието на 28 юни, се намират в папките за заседанието. Ако не възразявате, смятам, че протоколът се приема. били са ви съобщени проекто протоколите от заседанието от 23-24 април, 3 май, 16-17 май, 23 май, 18-19 юни. Ако няма възражения, така съставените протоколи се приемат. Е, имаме изключително натоварен дневен ред за днес. Сега е, ще се занимаем с политиката в областта на сградния фонд. От сърце искам да поздравя и да им благодаря е, за присъствието заместник-председателите, които отговарят за политиката в областта на сградния фонд. Е, колегите Винар и Дефит Сасуди, както и генералния секретар господин Клаус Вели. Добре дошли! Е, целта на обмена на мнение е да получим важна информация във връзка с политиката в областта на сградния фонд на Европейския парламент, както и съответните последици за бюджета. За целта е, комисията по бюджети е, се базира е, на годишния доклад за политиката сгравния фонд за 2018 година, който получихме в края на май, както и съответната стратегия за 2019 година, който ни беше предаден наскоро. Сигурно ще получим указания и за бъдещето на сградата Пола Рис Парк. И така, е, Незабавно давам думата от 8 до 10 минути, ако те не възразяват на всеки един от изказалите се. Първия от тях е заместник председателя Вилянд. Ähm, ähm, ganz... Благодаря, господин председател. Мисля, че няма да ми бъдат необходими 10 минути. Also ich glaube, dass wir bei der letzten Präsidiumssitzung Искам да се спра на някои основни теби. Мисля, че е, на следващото заседание на бюрото във връзка с политиката по сградния фонд, е, нека почертаем, че този въпрос ни занимава от дълго време. Та, е, по политиката за сградата Поларис Парк постигнахме напредък. Въз основа на проучване за осъществимост – си зададохме въпроса дали е, може да се оздрави, да се ремонтира, да се разшири сградата, да се подобри сигурността в частност и евентуално преструктуриране или ново изграждане на сградата. Разгледахме различни възможности. Все още не сме избрали една от тези възможности. Отхвърлихме едно решение, което всъщност е, се свеждаше до запазване на статуквото. Сега правим по-задълбочени проучвания, е, за да има по-добра основа за взимането на решения на бюрото и на комисията по бюджети. Това е една необходима фаза. Не е необходимо да се губи повече време. Вече е загубено много време, държа да го кажа, защото с тази работа трябваше да се вземем още преди две години. Независимо от въпроса доколко напредва ремонта на сградата или нейното преструктуриране или евентуалните мерки за отново изграждане на сградата, Смятаме, че трябва да се вземе решение във връзка с средата, която заобикаля сградата. Е, различни възможности бяха обсъдени с община Брюксел, но е, трябва и населението на е, квартала да даде своето мнение. Трябва да се съобразим с тяхното съгласие. Ние предвиждаме триъгълник между съвета, парламента и комисията около парка Леополд този триъгълник трябва да бъде е, добро съчетание в градоустройството. Е, сградите трябва да бъдат е, туристически привлекателни с сгради, които са приемливи за околните. Училището да продължи да работи в парка Леополд, да има съчетаване на дейности през седмицата и през уикенда, за да може целият квартал да бъде още по-привлекателен за цялото население. Възниква обаче въпроса с сигурността на сградата Полнарис парк. И тук бих искал да поканя всички чанове на комисията по бюджети да вземат участие е, в конферентна зала там ще бъдат прочетени документи, които не са публично достояние. Господин Манка, който е инженер, се запозна с тези документи. Та а, трябва да бъде излъчен колега, е, който да участва в работата по тези поверителни документи е, за да е, получи по-пространни познания върху ситуацията. По сградата Мартенс в момента тя работи. Аз съм я посещавал, докато беше в строителство. Сградата е приключена, е, тя е висококачествена, стоиността й е голяма. Според мен това е едно постижение. Е, може да се използва и стола в тази сграда, просто за да получите представа. Ние смятаме, че за нашите сътрудници е, това е сграда, която се приема много добре. За Монтуае е, мога да кажа, че все още трябва да се определи графика за организирането на семинари. Е, бюрата в държавите членки. Тук има известни проблеми с финансирането, в частност заради комисията. Е, сега има нещо като председателство Брексит – е, което е, е натоварено да наблюдава развитието на преговорите от гледна точка на нашата институция. Водим преговори и в Лондон, и в Единбург. Там и двете сгради са дадени под найем. И искаме да разберем е, какви са точните възгледи за бъдещето на тези сгради. Но все още сме далеч от каквото и да е било решение. Като цяло, заедно с компетентния комисар господин Отингер, както и с генералния директор на Генерална дирекция комуникация в Генералната в Европейската комисия има контакт, но има нещо, което не ми допада. Не навсякъде обстановката за работа е приятна. Имам предвид е, обстановката за работа в техните кабинети. Нека отделим плявата от зърното, но все пак има няколко столици, за които комисията ни казва, не искаме да купуваме в последния момент, предпочитаме да наймаме сгради. В Дъблин и в Париж загубихме милиони, защото не можахме да се споразумеем, е, защото Европейската комисия е, блокира решението за една съвместна сграда. Мисля, че това не е подходяща система за работа. Като се има предвид е, цената е, на найема на квадратен метър, трябва да има справедливо разпределение на разходите между двете институции. Надявам се това да бъде възможно след 2019 година. Искам да кажа, че според мен не е редно дадена институция да събира лихви от друга институция. Е, според мен е, това е прекомерно. И ако трябва да решим дали да купуваме сграда 3 или 4 години е, след като комисията е наемател, след като в преходния период комисията е наемател, би следвало тя да плаща наем. Не бива да се отнасяме лековато към подобни неща. Трябва да се държим почтенно. Има и пилотни проекти във връзка с мебелировката. Има организиран търг. Тук също трябва да направим избор между закупуване или взимане на мебелите под наем. Е, е, различни предприятия са предвидели различни е, кабинети, същински кабинети или чакални. Приканвам ви да се обърнете към колегите, които имат такива пилотни кабинети. Госпожа Морен Шартие от Ала, Гебарт, господин Сарсоли и вашия смирен слуга е, можете да дойдете, да посетите кабинетите. Е, ние имаме опит с, с това как се работи в такива модерни кабинети. Там има по-голяма гъвкавост за депутатите. Те отговарят на желанията ни, е, като съотношението качество-цена е благоприятно. Председателя, благодаря господин заместник-председател. Сигурно ще се върнем на нарушението на добрите взаимоотношения между комисията и парламента. Господин Сасоли. Господин Виланд засегна вече много въпроси. Само ще добавя някои штрихи. промяната в институционалната структура заради Лисабонския договор имаше и ще има отражение върху дейностите на Европейския парламент. Спомнете си какво стана след Лисабонския договор. Парламента получи повече правомощия, здоби се с повече функции и отговорности и това се отрази и на начина, по който управляваме структурата и изградния фонд на Европейския парламент. През последните месеци години са провели над 803 странни срещи. А знаете ли колко зали има за тия триалози? Само 4. Така че е много важно да направим така, че промяната в институционалната структура да върви ръка за ръка с способността на парламента да реагира на тези промени. Това е необходимо, за да може Европейския парламент, нашата институция, да изпълнява възможно най-добре своята роля – Казвам това, защото много от решенията свързани с ремонт и освежаване проистичат от институционалните потребности. Нуждаем се от такава политика за сградния фонд, която да е съобразена и с работата в Европейския парламент. Господин Виланд каза много неща. Просто искам да се спра на някои въпроси. Ние отдаваме под найем сградата е Деморос, открихме сградата Мартинс, което означава, че депутатите имат три места, където да работят ефективно и ефикасно те и техните сътрудници при прилични условия. Така ще могат да си изпълняват задълженията. Имаме и сградата Хабълт в Страсбург, която е пусната в експлоатация през 2017 което означава, че предлагаме по-добри офисни помещения на депутатите. Условията на работа за депутатите в Страсбург са на границата на приличното. Няма много пространство, няма възможност за уединение. Ако трябва да проведете личен разговор, трябва да помолите асистента да напусне кабинета, което е неприемливо. Сградата Хаба ще ни позволи да дадем възможност за депутатите да работят в една прилична среда. Вече чухте от господин Виланд за Полан Риспак, Парламентариума също, който е успех. Този е в Брюксел е на второ място по посещение в Брюксел. След Гранд Плас. В Страсбург също сградата е доста успешна и тази в Берлин също. Жени успехи. Любляна е непосредствено след тези градове. Тези инициативи са много добри според мен, защото така сближаваме парламента с гражданите. Те получават възможност да опознаят парламента и неговата работа. Това е много важно. Подобни действия могат да ни помогнат да повишим информираността на европейските граждани. А относно преструктурирането и ремонтите, Трябва да осигурим необходимата сигурност на помещенията в Европейския парламент и в нашите сгради. От 2015 и 2016 има проблеми. Започнахме ремонтни дейности, за да осигурим необходимата сигурност. Изготвихме оценка на риска, за да разберем пред какво сме изправени. След най-належащите въпроси изготвихме план за осигуряване на подимата сигурност и в другите сгради, защото ние нямаме само една или две сгради, а цяла поредица от сгради и във всички трябва да има съответното ниво на сигурност. Относно сградите, които притежаваме, господин председател, или по-скоро тези, които са собственост на публични органи, те са доста популярни. Имам едно искане. Трябва да спазваме правилата, които определяме за другите. Имаме някакви правила, а някой път се заобикалят. Говоря за директива 2012 черта 27 на Европейския съюз за енергийна ефективност. Искаме другите да спазват тази директива, но ние трябва да дадем пример. Директивата гласи 3% от пространството, което се използва, където има отопление или охлаждане, трябва да бъде структурирано по такъв начин, че да отговаряме на минималните изисквания за енергийна ефективност. Ако направите едно просто изчисление 3% от е, общата разгърната площ, ще видите, че говорим за 36 000 квадратни метра средно, които трябва да бъдат ремонтирани всяка година през едните 3 години. Като си има предвид и общия сграден фонд на парламента, това означава, че всяка сграда трябва да претърпи сериозен ремонт на всеки 33 години средно. Директивата, за която споменах, е европейска. С голямо усилие я приехме. Тя касае сградния фонд в публичната сфера и мисля, че трябва да служим за пример. Благодаря, че ни напомнихте за нашите задължения, правила. Ние първи трябва да почнем да ги спазваме. Господин генералния секретар. През изминалите месеци с решение на бюрото мисля, че постигнахме сериозен пробив в сградния фонд. Имаме и стратегията за сградния фонд в а, Страсбург, за да се закупят или вземат под найем нови сгради – В Люксембург имаме проблем всички сгради да се обединят в една. Нямаме нужда от повече сгради там. А в Брюксел, за разлика от миналото, придобиването или лизинга на допълнителни офисни пространства вече не е толкова акцент. Определихме се други приоритети. Така че стратегията за сградния фонд според мен бележи напредък в сравнение с миналото. в Брюксел. В Брюксел има и още проекта за два сграда. За триалозите също трябва да осигурим сгради, тъй като те не се включват много често при планирането на сградния фонд. Може би бюрото ще трябва да реши как и къде да се направи всичко това, за да се преодолее проблема. На второ място относно Изживей Европа. Тази инициатива бележи напредък в държавите членки. Когато има нови договори и възможности, виждаме, че това се отразява добре. А що се отнася до останалите сгради, нуждаем се от генерален план за ремонтите. Бюрото е изготвило план до 2050 година за това кога, коя сграда трябва да се ремонтира. Както каза заместник председателя Фасолио, принципно 3% от сградния фонд трябва да се ремонтира всяка година. Така ще има яснота и категорична промяна спрямо политиката от миналото. След редица години Бюрото проведе първата консултация с работната група през 2010 и се взе обаче решение за финансова дисциплина и да се мине от 4 на 2. Един от вариантите е освежаване, ремонт. От екологична гледна точка, другия вариант е ново строителство – Окончателното решение може да се вземе единствена архитектурна преценка, за да видим какви са плюсовете и минусите на различните варианти. Подобен архитектурен проект ще отнеме поне 18 месеца. Т.е. говорим най-рано за края на 2019. Т.е. на 1 януари 2020 ще може да се започне строителството най-рано. На трето място открихме сградата Мартинс. Не знам дали сте видяли, но тя е с много по-високо качество от предишните сгради. Защото Имаше допитване до потребителите, за да отчетем техните потребности систематично. Не сградата да е построена и после да има неприятни изненади. И тук виждаме положителния ефект. От понякога тежки политически дебати за работното място на бъдещето, но като отидете в тази сграда ще видите, че всичко е доста различно и това се дължи на диалог, на комуникация Има и пространства, които са пряко съобразени с потребителите от различните генерални дирекции. Пространството е организирано по различен начин и отзивите от работещите сградата са много добри за момента. Тази сграда ще послужи за модел на сградата Аденауер в Люксембург и сградата на Монтени 36. Мисля, че говорим за различно качество и за нова организация. Близо 50% от служителите ще бъдат настанени в подобни сгради с времето. Както каза заместник председателя, има и ново важно решение за новия мандат в Страсбург. Едно плюс едно. Всеки депутат ще има свой собствен офис и втори за асистентите. Това ще стане възможно заради сградата Хаво, и защото администрацията е освободила пространство. Не е приемливо депутатите да нямат лично пространство за работа. В Брюксел схемата е 1 плюс 2. Един кабинет с депутатите плюс още два кабинета за асистенти и за срещи. ще бъде преорганизирано пространството. Тези 6 месеца бяха много ползотворни и наистина стигнахме до една различна политика за сградния фонд. Благодаря, господин генерален секретар. А сега докладчика госпожа Холмайер да изрази своето становище за политиката за сградния фонд. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на а, генералният секретар и на колегите. Благодаря ви за този обмен на мнения. През последните няколко месеца има различни а, въпроси, свързани с политиката по информираността. Бих поискала всички документи да се предоставят, за да може хората да ги прочетат. В тези документи има и цифри за, един, за една комисия по бюджета. Липсата на цифри осложнява работата ни. Та, това е молба, която имам. Моля, разгледайте този въпрос. Вторият момент, който бих искала да повдигна, е свързан с сградата КАТ. Имаме много ясен преглед за нея всъщност не можем да разберем колко струва, колко струват конкретните части, дали имаме решение постигнато по въпросата. Имаме нужда от един преглед по отношение на решенията на комисията по бюджета. Що се отнася до въпросите, свързани с сигурността, също трябва да разгледаме този въпрос. Също въжи и за конкретната ситуация, свързана с тази сграда в Люксембург. Що се отнася до работата по офисите за евродепутатите. Наистина аз разгледах съоръженията там и във връзка с а, това, което имаме, имаме в миналото. И наистина, очевидно е направен невероятен напредък. Що се отнася до комуникацията и културата на комуникация в административните сгради, по отношение на официалните лица на парламента, наистина имаше нужда от пространство за евродепутатите. Ще имат а, конкретни а, стъклени а, офиси, площавите с стъклени а, стени. Следователно, там ще могат да се провеждат срещи, а и самите а, представители ще имат възможност да се срещат с 8 до 10 колеги в зависимост от това с кого имат желание да поговорят. Според мен това е важно, така избягваме проблемите в офисите. Имам положителни като цяло впечатление от това. Що се отнася до самият стилът? Стил, ами той като че ли е малко по-открит вече, малко по-модерен, Такава беше и ситуацията в а, старите помещения. При тях трябваше доста да се нагаждаме. Да, разбирам, че трябва да разглеждаме разходите, но що се отнася до пространството за евродепутатите, тези нови пространства ще ни дадат възможни, възможност за повече комуникация, която да бъде максимално упростена. Що се отнася до други въпроси, знаем, че те са ключови. Това може да се види по самите две, по двете кули на сградите на парламента. Разбира се, тук поддръжката а, е много важна, защото самите климатици не работят в тази част. Тогава, на времето, нямаше а, добре работеща климатична система. На времето на 15-тият етаж а, се чуваше шум от абсолютно всичко. Та, когато имаме едно обновяване на база на услугите, според мен трябва да се помисли и за охлаждането. Има нужда от координация, когато става въпрос за ремонти. Същото въжи и за водоснабдяването. Разбира се, беше повдигнат и въпрос, свързан с пластмасите. Колегите, които работят в конкретните офиси, повдигнаха този въпрос. Що се отнася до сградата в Страсбург и тази в Брюксел, разпределението 1 плюс 1 е нещо, което наистина приветствам. Сградата Хавел беше въпрос, по който се постигна съгласие през последният семестър. Да, разбира се, съветът все още не ни отговаря по отношение на местоположението на сградата. За сградата PHS аз лично имам и молба. Преди да започнем да се допитваме до гражданите по този въпрос, би било добре да имаме предварителна информация – Иначе гражданските инициативи ще бъдат тези, които ще оформят общественото мнение в медиите. Що се отнася документите по сградата PHS? До някъде съм изненадана, че изобщо на времето са дали възможност тази сграда да се построи, но ситуацията е такава каквато е. И бих предпочела да имаме процедура за технически подбор, за да можем да разберем всъщност по какъв начин можем да а, работим по сградата PHS. Имаме един въпрос, свързан с сградата Берлемон, както и за Монтуае 36. Към момента в документите нямаме финансови разбивки по отношение на сградата Берлемон. Бихте ни могли да ги предоставите, в крайна сметка за това ни трябват работните документи, те ни дават тази информация. Що се отнася до възможностите за а, поръчка, за Монтуея 75, е бих искала да разбера а, дали това, което Райан Вилан каза за сградата в а, Париж, въжи и за Монтуея 75. Е Аз имам същите впечатления като него, подкрепям го. Вече обсъдих въпроса с комисаря по бюджета. Така че бих предпочела да имаме а, един общ, а, едно общо разделение, не по квадратен метър, а да разделим 50 на 50 Обща. Според нас най-добре ще бъде да намерим едно общо решение, не всеки път да а, си противоречим като становище. Според нас би било добре да не скрием сградите в някакви задни улички, а да бъдат някъде на обществени места, там откъдето хората минават. Предходните сгради, разбира се, не бяха лоши, но местоположенията им а, не позволяваха на обществеността да стига, да стига лесно до тях. Всъщност, а, за да имате възможност да стигнете до някое информационно бюро, трябваше буквално да решите да го намерите, т.е. да търсите въпросното бюро активно. Така че смятам, че новото решение, независимо от това къде ще се приложи, е много по-добро, защото винаги ще има поток от хора, били те туристи или местни. Така че сградите наистина трябва да бъдат на едно много а, добро и обществено място. Това са коментарите ми. Благодаря, госпожо докладчик. Сега ще се обърнем към докладчиците в Сянка, които са тук. Жерар Депре е първия сред тях. Благодаря, господин председател. Е, моля за извинение, предвид е, проблемите с движението, дойдох с известно закъснение, така че не можах да чуя всички изказвания до сега. Три коментара. Първо, радвам се, че се организира това заседание. В един момент трябва да направим равносметка както в политиката на сградния фонд, така и на залога, пред който сме изправени. Имахме възможност с известно закъснение да посетим новата сграда Мартенс. Действително, сградата е хубава, проектът ми харесва, там човек се чувства добре. Искам да направя обаче малко по-груба забележка. Няма толкова сгради, особено за депутатите, с подобно качество, така че администрацията е поразглезена спрямо депутатите. Заповядайте в кабинета ми и тук в Брюксел и в Страсбург, за да прецените сами каква е разликата в третирането по-настоящем е, спрямо депутатите. Знам, че ние е, сме тук само за известно време, но това не е причина винаги и системно да се отнасяте зле към нас. Чух какво каза господин Сасуни, това, което повтори господин Вел във връзка с спазването на правилата във връзка с енергията. Искам обаче да задам един въпрос. Ако правилно съм разбрал отказаното от не знам вече кой до сега, господин Виланд ли беше с Сулин или Венке, като че ли бюрото е, тръгва е, по пътя на изграждането на парламентариуми във всички държави членки. Правилно ли съм ви разбрал? Та, въпросът ми е. Значи, сега във всяка държава членка ще има бюро на парламента. Как да го нарека? Бюро, офис, какво е официалното название, плюс парламентариум. Ние обмислили сме как да се хармонизира всичко това, как да се е, работи така, че да няма две съвършено различни инвестиции във всяка държава членка на Европейския съюз. Докъде сте стигнали в е, стратегическия си размисъл по тази точка? Тъй като вие бяхте кратък или може би аз не съм бил тук, но най-деликатният въпрос, и тук говоря като белгиец, и искам някои да си спестят мнението, е, според които в Белгия се строят само е, чудовища и е, е дадено разрешение за строителство на сгради, където не би трябвало да се следва една, съседа, една наша съседна страна, ако е толкова забележителна архитектурно, всяки уикенд ще ходим да посещаваме тези страна. Та нека да има, да няма такива разсъждения задавам сериозен въпрос. Сред хората в моята страна, както и по принцип, онова, което ще направим с сградата Рис парк, ако изобщо решаваме да строим нова сграда, това е решение, което ще има огромни политически и финансови последици. Хората гледат какво става в Европейския парламент. Тези, с които аз се срещам, смятат, че депутатите си живеят ухолно е, и значително по-добре от повечето е, граждани. Така че, ако се стигне до строителство на нова сграда, трябва да имаме бетонни доводи ако обичате. За доводите ли говорите? Да, доводите трябва да са бетонни, не само сградата. Та, трябва да сме сигурни в това. До сега, макар и да разбирам казаното, ако правилно съм ви чула, има само два варианта. Или сериозен ремонт, или ново строителство с архитектурен конкурс. Ако организираме архитектурен конкурс преди изборите през 2019 година, искам това да бъде предшествано от солидни доводи не искам а, граждани, които проявяват открит интерес относно възможността да продължим да изграждаме Европа, да създадем впечатлението, че хората, които се занимават само с статута си, с разкошните им сгради, с заплатите на депутатите и на техните сътрудници. Казвам го, защото това е моето дълбоко убеждение. Е, последиците могат да бъдат много дестабилизиращи за част от електората. Нека по-внимателно се отнесем към възможностите за избор, избор, преди да се вземе решение за архитектурен конкурс, всеки депутат, особено ние в е, Комисията по бюджети, трябва да разполагаме с много сериозни доводи, за да отстояваме подобно решение. Председателя, давам думата на господин Забал, който замества докладчика в Сянка. Muchas gracias a los vicepresidentes, al secretario general. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на господин генералния секретар и на вице-председателите за тази информация. Смятам, че всички сме наясни с това, че политиката по сградния фонд наистина е сложен а, въпрос. Преди 15 или 20 на години всъщност не бяхме много наясно пред какво се изправяме. Сега обаче виждаме каква е ситуацията и не е напълно ясно точно какъв ще бъде пътят, по който ще продължим. Ние обаче продължаваме да работим и в бъдещата си работа трябва да разгледаме три въпроса, именно нуждата от дадени а, сгради, колко те ще струват и до каква степен ще бъдат полезни. Направиха се предложения във връзка с бюрата в Брюксел. Тези предложения са свързани с доста различни параметри от тези за Страсбург – Разбира се, че тук съществува очевидна потребност. Необходимо е това пространство да работи. То ще бъде много по-полезно за нас в, Стр... в а, Страсбург, отколкото в Брюксел. Лично аз прекарвам по час в, а, оф... в офиса си всеки ден, защото през останалото време съм по заседания. Затова и ни трябват а, наши пространства, в които да можем да се срещаме с конкретни лица, така че би било подходящо да имаме подобни зали в Страсбург. Това би било много по-ефективно, отколкото да повтаряме това, което имаме в, в Брюксел и да го прилагаме в Страсбург. Освен това, можем да имаме и заседания а, чрез видеоконферентна връзка. Всичко това би било много по-лесно. Според мен нямаме нужда от едни едни и същи решения за Брюксел и за Страсбург. Също така би било добре да избегнем наличието на втора кад сграда. Както знаете, тази история така и не е свър... приключила. Не знам колко пари са наляти в този проект и не знам кога той ще приключи. Та трябва да избегнем такава, такова развитие на ситуацията. Що се отнася до сградата PHS? Впечатлението ми е малко по-различно от това на господин Дюпре. Бих искал малко пояснение тук. На първо място трябва да поясним кои проекти реално са жизнеспособни и доколко те ще са разходно ефективни. Ако ремонта ще бъде толкова скъп, ще се окаже ли, че той ще бъде на стойността на ново изграждане на сграда. С други думи, би било интересно да се разгледа разликата тук. Аз не съм експерт в областта, разбира се, но съвсем спокойно мога да преценя, че а, построяването на нова сграда е скъпо, но дали е възможно неговата цена да бъде такава като на ремонтирането на сграда. Ето това искам да разбера. Що се отнася до думите на господин Дюпре за PHS, това е много важно решение в финансов план, но също така е и много чувствителен въпрос в политически план. Трябва да направим така, че да имаме достатъчно информация, за да можем спокойно да вземем решение. Що се отнася до това позоваване на 3%, не съм сигурна дали се започне да създавате план за действие, имате ли финансов план. Трябват ни тези неща, за да сме наясно, с конкретните тежести, които европейският бюджет ще трябва да се нагърби през идните години. Та, трябва да сме да се погрижим да имаме а, ясен приток на данни, който да, се, който да бъде редовен. Иначе просто продължаваме а, да работим по решения, които вече са взети. В крайна сметка, по тези решения би било подходящо да имаме редовен обмен на мнения, за да можем да зададем въпроси относно това, което се случва и да имаме други въпроси. Thank you, Mr. President. Uh, I understand that... Председателя, предпоследен изказващ се, казва председателя, заповядайте. Okay, I'm sorry. Извинявам се. Разбрах следното от разговорите тази сутрин. Генералният секретар, господин Вейл, постоянно ще си спомня, че всяка сутрин, когато отвори Шпигел, ще трябва да се яви пред комисията по бюджета и да ни дава обяснение. Очевидно е, че това не работи. Преди година Поставих няколко въпросителни, свързани с планът за събарянето на сградата Holmbridge Park. Там беше написано, че средната възраст на една сграда е около 25 години. Това е въпрос, който естествено не мога да обясня. И сам не мога да си обясня всъщност. Защо стоим по такъв начин? Извинявайте, но една инвалидна количка издържа повече. Не можем да продължаваме така. Трудно е да се обясни защо това се случва. Заради това и не смятам, че трябва да се отлага планът за след май 2018 година. Тогава аз няма да съм сред вас и заради това няма да мога да обясня подобен вид политики по строителството. Има и един момент, по който не съм съгласен с господин Дюпре. Той заяви, че Работните условия на евродепутатите са лоши, но аз не съм съгласен. По-голямата част от нас вече идват от източна Европа, а тук а, за тях ситуацията е много по-добра, отколкото у дома. Естествено, трябва да вземем предвид квадратните метри за асистентите. Можем да разсъждаваме по въпроса, но все пак трябва да отбележим, че представителите и тези, които работят за тях, реално а, са в по-добри условия, отколкото в останалата част от Европа. Благодаря. Господин Гайер. Относно политиката за сградния фонд имам следните забележки. За преструктурирането на офисното пространство радвам се, че тази фирма за мебели ще осигури по-модерни офиси и ще се и увеличи техния размер – когато дойдох тук през 2009, бях малко изненадан. че си имам тук санитарно помещение в офиса. Мисля, че съм го използвал един или два пъти само, тъй като си използвах банята в собствения ми дом. Мисля, че тези душове не се използват много често. Някои ходят в фитнес залата и там си взимат жум, душ след това. Така че има въпрос за тези помещения с душове. Мисля, че ще е хубаво да имаме по-модерни мебели. А относно Пол Андри Спак, искам да споделя следното. Не съм съгласен с господин Виланд по въпроса. Не мога да обясня защо след 30 години след 13 години подобна сграда се нуждае от толкова сериозно ремонтиране за по-голяма енергийна ефективност. Има проблеми със сигурността. Хората разбират, че нещата се променят и трябва да се направят тези неща. Но никой не може да разбере защо след 30 години една сграда ще трябва да бъде съборена до основи. Трябва да помислим как да водим връзките с обществеността по този въпрос. Ако има снимки на събарянето на сградата, може да си представите как ще използват хората тези снимки. И ще се разпространи идеята, че европейската интеграция не е ефективна. Всичко трябва да е починено на един отговорен подход и да се обръща внимание на разходите. Но смятам, че сериозно ще бъде накърнена нашата репутация, ако се събори сградата BHS. Искам да обърна внимание на нещо, което каза Холмайер, а именно бюджетната информация. Организирах среща с, с генералната директорка на ИЛО миналата седмица. В името на поверителността и сигурността има липса на информация. Това положение не може да продължи. Ние сме комисията по бюджет и трябва да имаме финансова информация в реално време. Надявам се, че няма да се връщаме на въпроса за, отново за спазването на този принцип. Сега се спомена за мебелирането на PHS, която ще трябва да бъде съборен, трябва да се намери друг хемицикъл. Мисля, че през този период на промени Страсбург може да е правилният отговор. И ако за няколко години Страсбург ще е второто работно място, трябва да си помислим дали тази ситуация не трябва да се запази след това. Така че, ако обичате, господин генерален секретар, да говорите на зададените въпроси през останалите минути. Благодаря. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also zunächst will ich ein... Ähm, äh, Благодаря, господин председател. Ще добавя още малко информация. Господин Велер каза, че нямаме някакви конкретни потребности. Само, че мисля, че сигурността е един въпрос, по който се работи. Господин Дюпре мисля, че не бяхте в залата, когато казах, че няма да се съгласите с всичко, което казвам, но мога да ви уверя, че що се отнася до двата варианта за сградите, преди две години, две години и половина всъщност вече, обяснихме какво да направим с всичко това след 25 години – И рефлекса на всеки бе, че не трябва да се прави нищо за самите мебели. Мнозина казаха, че няма какво толкова да се прави в това отношение, защото мебелировката се използва много разумно. Само, че сега виждаме, че се нуждаем от ново решение. Сградата Мартинс – Аз съм сред е, тези, които бяха за нов начин на работа. Хората бяха притеснени от него. Използвахме по-смекчената версия на този нов начин за работа в градата Мартинс и работещите там са доста доволни. Отзивите са положителни. Преди 3 години трябваше с къмшик едва ли не да ги накараме да работят там. И независимо от теориите на конспирацията, която чухме, нито една от тях не се оказа състоятелна. Заради това негативно отношение не направихме всичко, което можехме. Относно сградата КАД. Аз съм в бюрото от 2009. Много внимателно следя какво се случва. Имахме много амбициозен заместник-председател на Зелените, който отговаряше за този въпрос, ако не се лъжа. Имаше и планове да се включи екосъобразна технология, която на времето даже още я нямаше на пазара. И никой не обърна внимание на цифрите. Строителството трябва да започне едва след като са налице всички планове. Не може да се планира за 4, 6, 8 проекта. Голяма сума ще трябва да се отдели за всички тези проекти и след това всички тези проекти ще трябва да се изпълняват паралелно. Сега казахме, че ще поставим акцента върху два варианта само. Резултата все още не е известен какъв ще е. Имаше и някои оплаквания, господин Тарен, господин Гайер. Единственото, което мога да кажа е, че Не бихме се свършили добре работата, ако не заявим открито тези неща тук. Но също така не можем да оповестим цялата информация. Затова имаме и зала за четене. Относно ремонта на сградата, той е доста скъп и се равнява почти на ново строителство. Ремонта на сгради струва голяма сума. Подобряването на сигурността, конструкцията, това е много скъпо и няма гаранция, че сградата ще се ползва с препоръчителното ниво на сигурност, така както се изисква днес. Парламента не иска да оповести всичко това в интернет. Не може всички наши планове да са в интернет. Тази информация трябва да стане поверителна и с нея човек да може да се запознава единствено в залата за четене. Имаше една гражданска инициатива, за която се спомена. И аз прочетох статията по въпроса. Останах с впечатлението, че има пагубно въздействие, за сградите в парк, в сградата в парк, така че не искаме да е напълно достъпна. И тези зловредни идеи бяха смесени много хитро с плановете за сградата Полан Риспак. И на последно място, относно тези заседателни помещения с стъклени прегради. Това е много добър пример. Преди известно време аз открих този тип помещение и установихме, че има 15 сгради с подобен размер, които не се използват. И решихме, че могат да бъдат превърнати в заседателни зали с стъклени стени. Нуждаем се от по-добра резервационна система за тези зали. Групите, председателите, и другите отдели трябва да си споделят ресурсите. Ако имаме запазени зали само за някой конкретно, понякога те не се използват. Нуждаем се от добра резервационна система. Така ще използваме по-ефикасно това, с което разполагаме. Господин Сесилие. Благодаря за забележките. Що се отнася до мен, господин Вила и генералния секретар, всеки път, когато трябва да се води дискусия, ние сме на разположение. Това зависи до голяма степен от вас и самата комисия, но ние самите винаги сме били на разположение. Относно графика, Очевидно е, че ако сега изградим една сграда, строителството ще е по-различно, отколкото преди 30-40 години. Сградата Мартин е пример в това отношение. Въпросът ни опира само до мебелировката и изгледа на офисите. Ако проявявате интерес, можете да видите какво стои зад сградата Мартинс, образно казано. А относно климатизацията, отоплението, топлата вода. Системата за отопление и охлаждане е най-модерна и води до големи економии на енергия. Това е една новаторска система. Разбира се, строителството сега се различава от строителството преди 30-40 години. Относно Пол Анрис Пак, тъй като редица повдигнаха този въпрос. Тази сграда има сериозни проблеми. Нека да се спра на някой от тях. Електрическото оборудване, Удоснабяването Някои от структурите са устарели. Разположението на пространството, което не е съобразено с нашите потребности, няма достатъчно зали за тристранни срещи и така нататък. Така че разположението не е подходящо. И легионерската болест, заразяването с легионела, това е друг проблем, който е свързан с водоснабдителните тръби. Течовете, е друг проблем. Нестабилността на покрива в пленарната зала. Знаете, че сериозно се ремонтира тавана на пленарната зала. Има и проблеми с залите, тъй като няма достатъчно малки заседателни зали. Всеки път, когато човек се резервира залата, трябва да е достатъчно голяма за 20 или 30 души. Няма по-малки заседателни зали. Има проблеми с броя на кабините. Няма достатъчно общи пространства. В тази сграда тук има редица проблеми. Пол Анрис пак говоря. Има четири варианта. Да не се прави нищо. Да се извърши ремонт. Ново строителство. И Частичен ремонт. Това е четвъртия вариант. Какво решихме? Да хванем бика за рогата. Искахме да разберем по-добре вариант. Това не означава, че сме се спрели на някакъв конкретен вариант. И ние като това смятаме, че трябва да направим всичко, което е възможно, за да се извърши ремонт на сградата. Най-малкото заради проблема с репутацията, който визирахте. Този въпрос е много деликатен, що се отнася до общественото мнение. Ако искаме да вземем разумно решение, обаче се нуждаем от правилна преценка на ситуацията. Затова и решихме да намалим четирите варианта на два – и да развием по-подробно тези два варианта. Разбира се, ние няма да вземем решението по време на този парламентарен мандат. Това ще стане едва след е, извършването на съответните проучвания. Защото човек може да предпочита един или другия вариант, но трябва всичко да е базирано на обективни критерии и технически критерии при взимането на решение – трябва да сме сигурни, че нашата, нашето решение е подплатено с съответната информация. И така решихме да се спрем на този подход. Искаме да се започне публичен дебат на базата на обективни критерии. Заповядайте съвсем накратко, тъй като закъсняваме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 ще се опитаме да намерим заместител, който да струва абсолютно същата сума. Господин Дюпре каза, че Мартинс е по-добра от това, с което разполагат евродепутатите. Ние постигнахме напредък през последните 30-40 години в архитектурно отношение. Сега обаче искам да кажа, че сградата Мартинс е първата, при която сме мислили как да осигурим едно съвместно пространство за работа на хората, как да се осъществят и контакти между тях. Този въпрос не е решен изцяло, ми се струва. Ще трябва да помислим и за осигуряването на помещение за евродепутати. Господин Велер каза, че се движим в тази посока. Дюпре попита за Experience Europe. Да, бюрото е взел решение по етапно какво ще се случи през идните 10 години. Ще изградим тази мрежа. Всичко ще е интегрирано. Ще имаме офиси за връзка. Да речем в Словения, в Любляна, сградата е малка, с която разполагаме. Всичко ще зависи от съответната държава. Ще се съобразим с спецификата на държавата. Госпожа Гардия попита за разходите, свързани с PHS. А затова имаме архитектурен конкурс, тъй като искаме да знаем какви са разходите. В момента всичко е доста абстрактно. Когато разполагаме съответните суми ще... и видим какво ще получим за тях, тогава ще можем да вземем обосновано решение от страна на бюрото и ще ви дадем информация и на вашата комисия по бюджета. Господин Тарант попита за PHS. Ние не сме изграждали. А я купихме. Господин Гайер каза, че се нуждаем от нови мебели за депутатите. Това определено е така. Опитахме се да покажем, че можем да постигнем нещо, докато контролираме разговорите. Господин Дюпаре, за две секунди. зададох един конкретен въпрос. Да или не? Бюрото взело ли е решение да въведе парламентариум във всички държави членки? И предвижда ли се връзка между парламентариума и представителството на Европейския съюз в различните държави? Ще отговоря на френски. Не искам да обвинявам Правда, ще, ще се опитам да говоря на френски. Да, бюрото взе решение да се въведе такава сграда Experience Europe, която е малко по-различна от парламентариум във всички държави членки. Но едва когато изтекат договорите, т.е. не веднага, а малко по малко. Това е една процедура, която може да отнеме 10 години, че и повече. на второ място, тази сграда ще бъде интегрирана с бюрото за информация. Т.е. няма да имаме две сгради. Ще имаме една сграда с две функции за информация и масова комуникация и Experience Europe. Благодаря. Благодаря господин заместник председател, благодаря на генералния секретар. Господин Тарон, съвсем накратко, ако обичате. Yeah, just 15 seconds. I would adopt all sorts of Secretary General building policies if the Strasbourg members bar will be cho- changed to a smokers bar and non-smokers will not appear there. Приемам всякаква политика за сградния фонд ако всичко ще е за непушачи в бара. Да, la disputa tra Bruxelles e Strasburgo possiamo affidarla al risultato della partita di stasera. Що се отнася до въпроса за Брюксел, Страсбург и всички сблъсъци около това, всичко това ще зависи може би от мача тази вечер. Нека най-добрият отбор спечели. Председателя, добре. Нека най-добрия да спечели, но виждам, че очертаващия се финал ще бъде категорично европейски. Благодаря, господа, закъсняваме. Моля за извинение от представителите на бюджетната комисия и на Европейската служба за външни действия. Те ще ни занимаят с тяхната политика за сградния фонд. Само 15 минути ви давам, съжалявам, но ще организираме допълнително изслушване. Е, изброяват се в момента парламента представителите, Брюксел, Люксембург и е, съответно е, от службата за логистика на Европейската служба за външни действия. Господа, всеки един от вас разполага с 3 минути за кратко изказване. Господин Селино. Извинете, Марк Беке ще започне. Добре, казва председателя Марк Беке. Е, ако не възразявате, господин председател, искам да ви запозная с два проекта за Люксембург. Първо, сградата Жан Моне 2, е, която е наследник на старата сграда Жан Моне. Това е, е сграда от 190 190 хиляди квадратни метра, където ще се съберат 3700 човека. Там ще работят всички служби на комисията в Люксембург. Комисията ще ни бъде предадена на две фази. Първата фаза предполага да бъдат събрани около 2700 колеги от февруари 2023 година и втората фаза след февруари 2024 година ще може около 1000 колеги да бъдат настанени там. Е, цената на проекта се промени, откакто бюджетния орган издаде съгласието си през 2013 година. Няма да изборявам всички цифри. Искам само да ви уведомя, че окончателно решихме е да не строим помещение, където да има изчислителен център, защото подобен изчислителен център е настанен извън сградата в друга инфраструктура но е, бяхме изправени и пред изисквания за сигурност, които са сериозни и е, по силата на това се наложи да се промени е, проекта и концепцията за самата сграда. Така че от една страна пестим, от друга страна имаме допълнителни разходи, свързани с мерките за сигурност. Като е, увеличението е от около 17 милиона, т.е. около 4% увеличение е спрямо първоначалния проект. Ние поискахме специално разрешение от съответния бюджетен орган. Но едновременно с това увеличихме е, капацитета за прием на граждани изобщо с около 20%. С около 20%. Те накратко увеличение на персонала, упростяване на фасадата, минус 6 и минус 7 етаж отпадат, защото беше преразгледан броя на местата за паркинг. Няма да се строи изчислителен център и прилагане на мерки за сигурност. Е, поради това около 35% от подземната площ на сградата трябваше да се преосмисли, а общата сума на мерките за сигурност е около 21 милиона. Е, след е, лятната вакансия отново ще поискаме разрешение за това увеличение от съответния бюджетен орган, като ще обясним промените в този проект. Друг проект, е, за който искам набързо да ви осведомя, е, става въпрос е, за сграда, където ще се настани службата за публикации. Сега тя е в центъра, докато новата сграда е в покрайните на града, на края на града. Сградата е Офролис. Имаме оферта от правителството на Люксембург Търси се решение по силата на което първо още няколко години да останем в настоящата сграда, да се отложи разрушаването на тази сграда и в последствие да наемем е, сградата Лозан. Тя е по-адаптирана, с по-малки площи и разходите Разходите са сравнително изгодни. Сградата, в която момента наемаме, и договора за найем изтича. Е, финансовите условия са определени преди 20 на години, така че ако трябва отново да найемам същата площ в същия квартал, е, трябва да платим 60% повече. Междинното решение, което ще използваме до ноември 22, ще ни струва от 20 до 35% повече но крайното разрешение на процеса след ноември 23% е ще ни бъде около 20% по-скъпо спрямо предходното решение, така че економически е много по-изгодно. Вписах се времето. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бекер. Всъщност, вие взехте времето за изказване на господин Жиридо. Надявам се, че не. Добре. В такъв случай господин Селино беше готов да вземе думата. Да, господин председател, ако Бекер благоволи да ми даде е, дистанционното. Благодаря. И така, накратко, ако трябва да възстановим четирите оси, по силата на които Европейската комисия в момента развива стратегията си в сградния фонд, основно преразглеждане на някои настоящи договори за найем, когато състоянието на сградата го позволява и докато още може да живее сградата и възстановяване на стоеността на наша на собственост, която е наша, сгради наша собственост, като преразгледаме площите и да се търсят нови решения, ако преговорите не са приключили успешно и накрая рационализиране и оптимизиране на целия парк, как да се използват те като кабинети, е, така както става в момента. Основните проекти пред нас са е, отново развитие на така наречения остров Ел 130 година, като си има предвид градостройствения план на Люксембург столица. Увеличават се площите от около 90 000 квадратни метра. Проекта има две фази. Първата започва след 2025 година и първият транш да бъде на разположение след 30 година и следващия е, фонд фонд 31-33 година, като се е, изпълнява трябва да има и нов конферентен център, е, който заменя Албер Буршет. Е, в края на годината ще има нещо като търка и накрая е, площа под сградите 21, 22, 23. Там искаме да намалим стоеността на квадратен метър. Е, бред 1 и Бред 2 са сгради, които в момента развиваме. Потребностите са публикувани в проучване за необходимост от сграден фонд. Е, там ще се посочва, че ще ни трябват от 80 000 до 150 000 квадратни метра между 2020-2024 година за е, замяна на сгради, за които не сме сключили изгодни договори е, след като изтекат преговорите. Сега ще ви посоча диапозитива по L130. В момента приключи архитектурния проект. Сега комисията приключва първи етап от работата си. Резултата от архитектурния конкурс трябва да бъде на лице в края на първото три месече на 2019 година. Мащабен проект международен архитектурен конкурс. Та, ще приключим по този ансамбъл около 230 000 квадратни метра, спрямо настоящите 80 000. Конферентният център, както посочих, ще замени център Албер Буршет и той трябва да се разгърне почти по същия начин, е, като условията за конкурса в момента са публикувани и е, се работи по тях. Ако не възразявате, по последния проект давам думата на колегата от дирекция Сигурност е, за за едно разширение на Берлемон. Председателя, добре, ако колегата ви не възразява да вземе думата. Накратко за новия център за приемане. Целта на този център в Берлемон е да се а, а, направи по-ефективен контролът на външните лица, които влизат в сградата и така да се намали рискът от въоръжени лица, които да влязат в сградата. Естествено, това не е възможно, когато тези метални детектори и други машини са в самата сграда, заради това и контролът трябва да бъде отвън. Естествено, може много по-лесно да се справим с тази ситуация, когато тя се случва в някоя външна структура, която е извън самата сграда Берлемон. Благодаря ви. Още няколко думи. Центърът ще се намира на естонанта на Берлемон. И така хората, които идват от частта покрай метрото, ще получават пропуск за посетител. Те ще получават пропуска и след това ще влизат в самите в самия център за посетители и именно там ще се извършва проверката за сигурност. Еспланадата между този център и паркингът наблизо ще бъде само за VIP автомобили и VIP автомобилите ще могат да влизат директно в Берлемон през есплананата. Ще има и 2,5 метрова стъклена стена. Тя ще бъде а, от страната на една конкретна улица. Естествено, графиката е следния. А, юни миналата година получихме разрешение за проект а, на службата по публикации. А, изпратихме информацията. Тя ще бъде публикувана в официалния вестник съвсем скоро. Офертите ще бъдат получени в началото на ноември и така ще можем да кандидатстваме пред бюджетния орган а, до края на ноември месец. Очакваме да можем да сключим договор с изпълнителя към средата на февруари. Разбира се, трябва да има и одобрение от бюджетния орган. Предварителните проучвания ни показват, че работата ще започне през май 2019 година. Ще продължат 10 месеца. Благодаря. Председателя, благодаря за тези уточнения. Малко ми е неудобно, че ви карам да бързате, когато говорите. Господин Дикен, инфраструктура и логистика на външната служба. Е, да, е, само няколко думи, за да подчертая най-важното от работния документ. Вероятно сте видели, че нашия генерален секретар е приел план за действие за подобряване на политиката в областта на сградния фонд във връзка с препоръката от Сметната палата – за първ път има ясно очертани приоритети във връзка с географското обслужване, желание за увеличение на дела на собствеността в нашия парк, съчетание е, с усилията на държавите членки, да се подобри поддръжката, да се има предвид кои части от сградите не се използват, да се подобри и политиката за жилищно настаняване като си има предвид здравето и сигурността, околната среда и видимостта. Само няколко думи по е, начина по който подобряваме работата си. За първ път има дирекция, която работи с, сигурността и инфраструктурата едновременно, както става в някои държави членки. Допълнителни средства е, по бюджета за 2018 година, благодаря на парламента, е, вътрешен механизъм за взимане на решения, нови е, IT инструменти или нови договори. Как се развива мрежата? Нещо, по което работим естествено, е, като работим с министрите в Панама, Монголия и Кувейт и деликатния въпрос е за присъствието в Обедненото кралство. Е, трябва да има предвид, че са предвидени средства за Лондон през 2019 година, но не се знае какво става с отделните представителства и намаляване на бюрата за преминаване през е, в Техеран. Има преместване на част от административните структури и проекта НЕО, е, който вие видяхте при искането на бюджетно разрешение. Сега в момента работим и по закупуване на сграда във Вашингтон, важни проекти в Косово, Южна Африка, Индия, Ирак, Афганистан, Китай и на много други места. Председателя, благодаря господин Дикен. Е, обръщаме се към докладчицата с желанието да е, направи възможно най-доброто. <laughs> Ähm, доста информация, така че ще бъде малко трудно да успея да отговоря толкова бързо, защото се отнася до сградата Жан Моне. Тя струва доста а, повече от това, по което се споразумяхме в самото начало. Така че, що се отнася до новите разходи, ние ще трябва да вземем решения. На първо място на ниво комисия, разходите са доста по-високи от тези предвидени в първоначалния план. Имам и въпрос свързан с а, м, възможностите за оборудване на а, оборудване на изчислителния център. Отначало ни казаха 20 милиона, но към момента имаме само тире в документа, така че бих искала да разбера какво точно а, означава това в заглавката на документа, т.е. че не са предвидени средства или пък нещо друго. Обяснете ни, моля, а, що се отнася до разходите за оборудването на изчислителния център. Що се отнася до Европейския парламент? Трябва да кажа, че трябва да работим максимално ясно и максимално бързо на ниво докладчик. Аз смятам, че трябва да отбележа, че наистина а, няма да се оплача, ако получа информация по-рано. По-скоро ще ми е неприятно, ако получа информацията твърде късно и следователно трябва да уведомя докладчите в сянка по-късно. Това е доста неприятно, защото ни поставят в а, трудно положение. Когато имате допълнителни въпроси, едва ли не оставате с впечатлението, че това е умишлено. Депутатите нямат възможност а, да разгледат информацията и следователно да а, зададат въпроси. Що се отнася до сградата Жан Моне, аз вече казах, че на нас ни трябва бързо информиране – Именно по този начин ще можем да решим какво точно ще стоим на L130. Да, казали сте между април и юли 2019 година. Лично аз не мога да разбера какво точно има предвид комисията. Какво ще правите между април и юли? Как ще получите решение толкова рано? за конферентния център. Знаем, че следващата година ни предстоят избори. Между май и юли месец ние буквално няма да сме тук. Така че, що се отнася до бюджета, Наистина тук разходите ще бъдат милиони между юли, прощавайте, април и юли. Предлагам да започнем работа по тази сграда още през март, защото в крайна сметка ще останем в някакъв период между мандатите, а това води до трудности. Бих искала да кажа, че от април до юли 2019 година не работи за нас. Комисията по бюджетите и аз като докладчик очакваме работа да се свърши на време, за да можем поне да помислим по въпроса, за да можем да постигнем някакво решение – а не можем да очакваме това да се, да се върши, когато ние не работим и следователно не могат да се взимат решения. Едва ли не автоматично ще се, уведомя, ще се приемат нещата, само защото ние отсъстваме. Да, имаме нужда от преглед, дори и той да е кратък. За колегите е много трудно да работят така. Иначе, като цяло, ви благодаря за прегледа, който ни предоставихте. Е... Председателя, благодаря. Заместник докладчик Сянка, Гър... госпожа Гардиен Забал, не ще. Добре, една дума само. Виждам, че има проекти за закупуване на сгради в Вашингтон, Косово, в Южна Африка, Индия, Ирак, Афганистан, Китай. Аз така и не съм схванал каква е външната политика на Европейския съюз. Е, е, ние сме длъжни да разработим многогодишна финансова рамка, която да докаже европейската добавена стойност. При условие, че има закупуване на сгради в столиците, които изброявате в документа си, има ли е, намерение за обединяване на канцеларите на различните страни, за да направим опит за економии? Защото има 29 посолства в много страни. Това е карикатура. Така хората нито ще ни гласуват доверие, нито ще ни разберат. Е, след като казах това, давам думата на изброените докладчици за изказвания, които колкото са по-кратки, толкова ще бъдат по-оценени. Благодаря, господин председател. Във връзка с изчислителния център, Data Center, говорим за помещението за помещението, където се предвижда да се инсталират компютрите. Тези компютри са в други сгради от 2015, откакто напуснахме Жан Моне, така че ако отпадне този обем, тази площ, е, би следвало да се направят значителни изменения в е, архитектурния проект с оборудване, което вече става излишно. Например, охлаждане на компютри. След като вече няма компютри, те стават излишни. Така че можем просто да е, зачеркнем тази линия, защото няма такъв разход. Но при промените във връзка с сигурността има допълнителни разходи. Напомням, че е, сумите, които са в презентацията, са различни спрямо онова, по което сме се съгласили 2013 година. Но това е само част от обяснението. Пълното обяснение ще се посочи в нотата, която ще ви изпратим още след вакансията. Госпожа Олмайер, накратко. Обърках се, защото там пише Data Equipment Costs или uh, разходи за оборудване за данните. Така че това е премахнато, обърках се. Към момента нямаме предвидени разходи за оборудване за данни. Разбира се, има и КТ оборудване, компютри. Точно така. Е, тези изчислителни центрове са в Дундорф и Юндорф. Това принадлежи на люксембургската държава. Ние наемаме пространствата и инсталираме компютрите. Е, тези, това оборудване не са компютрите. Това е оборудване, това е инфраструктурно оборудване, което вече става излишно. Господин Сегинал, казва председателя. Е, господин председател, е, ние си отбелязваме периода no-go, който посочи госпожа докладчицата, когато се взимат решения. Искам само да кажа, че водим конкурентен диалог, т.е. всичко е динамично и графика е само указателен. Е, председателя, поправен. Е, поправете го и така удовлетворете нашата докладчица, господин Дюкен. Е, само няколко думи. Е, всички предложени проекти не са непременно покупки. Е, в много случаи все още мислим по найем. По външната политика и усилията за съвместно найемане под найем, естествено, че ние проявяваме интерес към подобни проекти заедно с държавите членки. Понякога това осложнява графика и възможността за осъществяване на проектите, защото има изисквания за размер. Но примера с Вашингтон е един пример за това колко изгодно би било да вземем сграда с повече площи, за да няма други партньори, да се види, че Европа говори с един глас и защо не Европа в една и съща сграда. Някои държави членки изразяват такова желание председателя, може би ще бъде добре Европейския парламент изрази желание към държавите членки, държавните глави и правителствата, като комисия по бюджети да посочим добавената стойност на Европейския съюз. Ако има възможност е, да има сгради за Европейския съюз в различни столици, добре е канцелариите и дипломацията да се оберат под един покрив. Dann bitte ich genau zu erläutern, weil ursprünglich waren ja die äh, Kosten des Data Center eben mit dabei. Ich möchte dann... Е, Отначално тези разходи бяха е, покрити от документът, но бих искал в момента да получа допълнителна информация, що се отнася до разходите в поизчислителния център. Та какви ще бъдат тези разходи? Към момента нямаме никаква информация за някакви промени в планирането в тази област, така че наистина трябва ясно да се зададе максимално количество информация в даден документ. Председателя, предполагам, е, че когато строите, не се избирате местата, където земята струва най-скъпо. Благодаря на всички изказали се. Ще имаме повод да се видим отново. Имате документи, които да ни давате, особено на госпожа Холмайер. И така, с известно закъснение, моля за извинение, но дискусията беше изключително интересна. Да искам сега да посрещна представителите на децентрализираните агенции. Сега те са представени от изпълнителния директор на Frontex. Това е агенция, която е в новините, е, която е в сърцевината на всички е, срещи на държавните глави. Освен това, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, представител от господин Раджари. Той е представител, е, той е при, придружен с представители на три агенции. Агенция правосъдие и вътрешни работи, заетост и още една Европейска агенция. Приветствам и останалите представители на агенция и заедно с докладчика господин Генс Гейер Давам думата на господин е, Генс Гери. Ако може за по-малко от 10 минути да се изкаже. Много закъсняваме. Моля за извинение. Господин генерален директор, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на комисията по бюджета за поканата към мрежата от агенции на Европейския съюз. Вече има добре установена практика, която много се цени от агенциите и още веднъж искам да подчертая от името на цялата мрежа на агенциите колко за полезни смятаме тези срещи, на които се представя работата на агенциите. Както виждате на този слайд, мрежата от агенции е много разнообразна. Европейския законодател иска различните агенции да са свързани с различни публични политики на Европейския съюз и да отговарят на конкретни потребности. Поради тази причина, от гледна точка на мрежата на агенциите на Европейския съюз, смятаме, че Отпускането на бюджетни и човешки ресурси трябва да става въз основата на проучване за всеки конкретен случай на мисията, на ролята, задачите на всяка една агенция, като се отчитат приоритетите и специфичните потребности на всяка една политика. А сега искам да подчертая някои постижения на мрежата от агенции на Европейския съюз. На първо място в доклада на Сметната палата за 5 намаляване на кадровата обезпеченост бе потвърдено, че всички агенции ще извършат намаляване на щатното си разписание с 8,5%, което е повече от всяка друга институция на Европейския съюз. Искаме да подчертаем това усилие. От името на мрежата искам да подчертая, че сме постигнали съществен напредък да споделяме услуги с други агенции и мрежата на нашите агенции изчисли, че сме реализирали економии в размер на повече от 10 милиона евро за 4 годишен период чрез споделяне на услуги. Например, създадохме един портал за обявяване на свободни работни места за работа в агенциите, който е видим за всички граждани, а и също е видимо постижение на нашата мрежа. Относно многогодишната финансова рамка, има една тема нови източници на финансиране. Агенциите в мрежата са на мнение, че когато е възможно, агенциите трябва да разширят своите собствени източници под формата на такси, които се събират там, където е възможно. Знаем, че това не е възможно във всяка една политическа сфера, но там, където е възможно, позицията на агенцията е, че това трябва да се прави. Според едно скорошно проучване на Европейския парламент, трябва да се проучат възможностите за финансиране чрез събиране на такси. Нашата мрежа иска да подчертае необходимостта от гъвкавост. Според нас, финансови регламент и регламента за служителите трябва да позволяват решения, които да са съобразени с спецификата и потребностите на агенциите. Искаме да има управление на базата на резултатите. Искаме да се избегне някакъв глобален подход за кадровата обезпеченост на всички агенции. По-скоро искаме да имаме по-отделен подход за всяка една агенция. Относно рамковия финансов регламент. Миналата седмица, петък, от службите на комисията разбрахме, че има предложение за рамковия финансов регламент. Както знаете, документът е сложен и от съществено значение. Той е залог за управлението на бюджета и работата на агенциите. Опасявам се, че ще ни трябва малко повече време, за да се запознаем обстойно с документа и да изразим позиция която да е солидно обоснована. Така или иначе, за нас целта трябва да е отново нормативната уредба да е пригодена към действителността в съответната агенция. Рамковия финансов регламент следва да е инструмент и за въвеждане на някои от предложенията, внесени от нашата мрежа на агенциите, които не бяха прияти в многогодишната финансова рамка. Ще приведа няколко примера. Гъвкавост. Искаме да можем да реагираме на непредвидени обстоятелства, като бърз увеличение на финансовите и кадрови ресурси, както стана в сферата на вътрешните работи. Не искаме да имаме таван за служителите, които не работят по договор. Трябва да се увеличат някои бюджетни пера в пакета за агенциите. Също така говорим за такъв тип гъвкавост. Искаме и по-ефикасен метод за работа, да се намали административната тежест, да се упростят финансовите правила. Това ще увеличи ефективността на изпълнението на нашата мисия. Новите източници на финансиране, както казах, изискват преразглеждане на основния регламент за агенциите и регламента за таксо, таксите, за да ни им пречат да въвеждат нови източници на финансиране. Нашето послание е, че нормативната уредба трябва да позволява да се използвате нови източници на финансиране, без да има предвидено задължение. А сега, предизвикателствата, някои от тях са добре познати на парламента. Ниския процент на корекции. В някои случаи това застрашава европейския характер на агенциите, тяхната непрекъснаваемост на бизнес процесите. А няма да се спирам на всяка агенция по-отделно – но когато близо 50% от служителите са от държавата членка домакин, човек се пита, това устойчива европейска агенция ли е? Брексит на следващо място. Може да се загуби експертен опит в някои случаи, което е риск за непрекъсваността на бизнес процесите. Диалога с европейските институции също много важен за мрежата на агенциите на Европейския съюз. Искаме тясно сътрудничество между мрежата и европейските институции. Приветстваме междуинституционалната работна група номер 2. За нас тя е залог за успеха. Мрежата очаква с нетърпение работата с европейските институции. С това приключвам. Искам да изразя благодарност от името на мрежата на агенциите на Европейския съюз. Очакваме с нетърпение да продължим нашето добро сътрудничество с парламента. Благодаря за краткото изказване. Адам Фаркас, изпълнителен директор на Европейския банков орган. Той ще говори от името на надзорните органи обичате 4 минути. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да представя трите европейски надзорни отговор, ор, органа след установяването на ЕНО. Целим една финансово стабилна система в Европа, както в финансов, така и в контролен план. Разбира се, осигуряваме финанс, функционирането на защита на инвестициите чрез ЕСМА, както и чрез ЕБО на Банковият съюз. Говорим и за ЕИОПА, която осигурява запазването на застраховките и пенсионните осигуровки. Разбира се, работихме и по единният наръчник, за да може тези правила, които ние създаваме, да се прилагат последователно и следователно да се постигне едно съответствие при контролните дейности в Европейския съюз. По-късно, вие в тази комисия ще гласувате на, върху становището на, на бюджетната комисия върху а, прегледът на тези три органа. Има много хубави предложения. Цели се да се постигнат полезни взаимодействия между трите органа и наистина вашето предложение ни насърчава да търсим повече възможности за допълнителни сътрудничества. Но в настоящите условия и в настоящата бюджетна ситуация, трите агенции в момента имат някои бюджетни предизвикателства пред себе си. Като цяло те се дължат на ограниченията в структурата за финансиране, свързани и с новите задачи и мандатите, които продължаваме да получаваме все повече. Бих искал да изброя някои от новите области, в, към които се обръщаме в днешни дни. На първо място бих искал да разгледам а, конкретни секторни предизвикателства и после някои от съвместните дейности, които ще развиваме за бъдеще. Що се отнася до секторните, а, органът за застраховки и пенсионно осигуряване ще трябва да се занимава с а, трансграничните а, проблеми, свързани с а, застраховките напоследък. Също така се очаква и тя да одобрява вътрешни модели, които се използват от застрахователните дружества в Европа. Също така и ще се приемат мандатите за паневропейският пенсионен продукт. Той а, е много важна инициатива през последните няколко дни. ЕСМА пък в а, пазара на, а, на цени книжа се очаква да има по-добър, по-голям мандат до 2021 година в областта на централните а, контрагенти в Европа. Също така и ще работи във връзка с системно важните ЦК в Европа, които обаче са извън самия Европейски съюз. Що се отнася до ЕБО, трябва да приемем да започнем по прилагането на трите споразумения от Базел. Така ще затворим цикъла на финансовата криза в Европа, както и в световен план. Разбира се, ще започваме и процедури при нарушение на европейското законодателство. Ще имаме и конкретни заседания в областта. Също така създаваме и център за данни, за споделяне на контролна информация в областта на банкирането. Що се отнася до общите предизвикателства, които стоят пред всички, ние ще спомена две области. Първата е свързана с а, борбата с изпирането на пари. Знаем, че напоследък все повече а, се увеличават задачите за борбата с изпирането на пари и измамите в финансовата система. Второто предизвикателство, разбира се, е Брекзит. То е свързано с а, работата и на трите агенции в, а, по идентифицирането на потенциалните слабости при контролът на финансите, които тъгат между Европейския съюз и Обединеното кралство. Разбира се, приоритетите свързани с сближаването на дейностите все повече и повече стават важни, особено във връзка с Брекзит. Най-големият финансов център на Европейския съюз, знаем, се очаква да напусне Европейския съюз сега. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да се обърна към вас и да отбележа някои от основните предизвикателства, които стоят пред нас във връзка с предизвикателствата за бюджета като цяло. Благодаря ви. Благодаря за изказването. Господин Орлан Менандес Валдес има думата, изпълнителен директор на Eurofound. Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Thank you very much, uh, uh, chair. Много ви благодаря, господин председател, заместник председател, членове на Комисията по бюджетите. За мен е чест да се обърна към вас а, от името на агенциите, които работят в областта на заедостта и социалните дейности. Разбира се, тук са фундации от Торино, както и от Тесалоники. Имаме и агенции от Билбао и други, както и специални организации от Даблин. Бих искал да концентрирам а, дискусията в областта на така наречените области на политика или клъстери. Трябва да се вземат предвид а, дейностите на конкретните агенции в дадена област и това да се, взим, да се случва в контекста на бюджет на други агенции, трябва да се взима предвид всичкото това многообразие. Разбира се, говорим си за социална Европа. Нашите агенции работят по даването на по-добри работни места, социални политики и други свързани с а, връщането на доверието на европейския гражданин на нашите институции. Това са области, в които се обсъждат и много по-важни бюджетни редове, като например Европейския социален фонд или Европейският а, а, фонд за глобализация. Споменавам само няколко. Що се отнася до европейската, Европейския стълб на социалните права, е нов приоритет на Европейския съюз. Заради това и агенциите по заедостта трябва да планират и да а, при, прилагат максимално а, този стълб. Процесът а, по намаляване на средствата върви от 2013 година. Разбира се, това а, е свързано с инфлацията и други, но също така и с услуги, които преди са били безплатни, но за които сега трябва да плащаме. Имахме намаление на средствата от 5%, а не от 10%. А като цяло всичките ни агенции са малки. Нашето, нашето щатно разписание е много малко от под 50 души, така че намаленията реално а, а, би било доста наивно да се каже, че тези намаления не ни засягат. Тези намаления на средствата ни насърчиха да направим работа си по-ефективна. Ще ви дам пример. Много видим пример е, че европейски а, компании като Сепол и други а, свиват средства, а, разходите си, но също така и стават по-ефективни. Имаме меморандум за разбирателство, както и конкретни дейности, които развиваме. Там постигаме сътрудничество в рамките на всяка една година. Основните а, економии обаче не, не могат да ни спасят от конкретни урязвания на средства, например в а, областта на зеленият дневен ред и други. Всички тези дейности страдат от намаляването на средствата, но дори основните задачи на агенциите също страдат. Например, в а, някои ситуации не се налагаше да удължим цикъла между конкретни дейности, макар и парламентът, а и други, да поискаха по-чести разяснения относно обучението и професионалното образование. Също така Говорим и за конкретните кампании за здравословно, здравословни и безопасни условия на труд и други. Също така има и светлина в края на тунела. В крайна сметка предложението все пак ни показва, че имаме поне малко увеличение от 3%, поне що се отнася до СДФОП. Но това не променя факта, че трябва да определим конкретни а, приоритети, които биват а, урязвани в рамките на новия документ. Сега а, се появява и мандат за Европейски орган за заетост. Но все пак а, парен каша духа и следователно а, бихме искали да внимаваме, защото можем а, да очакваме и допълнителни а, урязвания на нашия бюджет именно заради този орган. Надяваме се, че тези а, урязвания няма да намалят ефективността ни по конкретните ни основни дейности. искаме в EOOSHA, например, да работим по правилния начин, както и в CDPOP. Що се отнася пък до ETF, например, ще останем напълно откъснати от държави като Русия и Израел – Бих искал и да ви насоча към някои основни въпроси, свързани с бюджета за 2019 година. СДФОП е а, уря... получава урязване на бюджета от 173 хиляди от комисията. Та агенцията би искала тези средства да бъдат възстановени в, рамките на, в рамките на бюджетния период. А, и още пък а, има само, а, получава само един договор на ед агент и всичко това означава, че в момента ние харчим 1 милион повече в а, дадени а, места поради различни причини. Да, всички в парламента изразихте притеснения. Казахте, че очаквате институциите на Съюза да предприемат действие за справяне с тези ефекти. И в момента обаче обсъждате бюджета – Okay. Just, just finish. Може ли да приключите? On the value for work, we, we count... Що се отнася до качеството на работа, взимате предвид мнението на комици... комисиите си, но а, вие решавате кой ще даде приоритет на конкретни а, социални права. А, благодаря ви. Merci. Председателя, благодаря. Благодаря. Господин Роджери отново взима думата, но е, като изпълнителен директор на Frontex за агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи. Имате думата. Благодаря много, господин председател когато говорим за правосъдие и вътрешни работи, имаме предвид всички агенции, които виждате на екрана. Добавихме и Европейската прокуратура, която трябва да работи през 2020 година. Е, според настоящия етап на преговорите. Искам да посоча някои постижения е, на е, този сборен отдел вътрешни работи и правосъдие. Има глави, разпоредби и членове в европейските договори за европейското пространство на свобода, правосъдие и справедливостта. Е, всичко е, това трябва да се прилага на практика, на място. Можем да посочим това в така наречените хотспот, които са създадени в Гърция и в Италия през 2015 година, за да се справят с кризата в областта на миграцията и сигурността на външните граници. Това са страни на външна граница. Frontex, EASO, Европол, Евроюст, те работят съвместно на място с властта на държавите членки. Има освен това агенции за основни права, е, които е, е, предоставят съвети по основни права. И можем да кажем, че е, работим съвместно, за да се разработи процес е, за управление на нередовни мигранти, търсещи убежище, е, набиране и управление на лични данни, за да можем да осъществяваме наказателно преследване и разследване. Заедно с СИПОЛ е, работим съвместно, както и с други европейски агенции по цялото портфолио и най-вече портфолиото в областта на полицейското и съдебното сътрудничество. Европол и Европейски център за наблюдение на наркотици и е, е, работят съвместно за стратегически анализ на пазара на наркотиците и преценка на опасността. И не на последно място, като колективно постижение, мога да посоча експертната група на високо ниво по информационната система и съвместимост на системите. Тази група беше създадена от Европейската комисия през юни 2016 година и може да работи чрез е, сътрудничество от ЕАЗО, ЕЮЛИЗА, Европа е, е, е, Юст, Фронтекст и Агенцията за основни права. Целта е да се подготви законодателен пакет, който да бъде отправен до парламента за съвместимост на данните в областта на правосъдието и вътрешните работи, възоснова основа на бази данни. По бюджета около една четвърт от бюджета по глава 3 правосъдие и вътрешни работи са за агенцията, т.е. около 900 милиона евро. Въпреки увеличението, Агенцията за правосъдие и вътрешни работи изсъществи 5% намаление на персонала си, така че сега имаме около 200 постоянни служители във всички агенции, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Но това увеличение не беше разпределено равномерно. Искам да посоча, че на всяка агенция отново трябва да се гледа индивидуално. Агенциите, чийто мандат е разширен, трябва да бъдат внимателно преценени, но също така и онези, които трябва да увеличат услугите, които осъществят и да е, подобрят качеството, като едновременно с това увеличат количеството. Е, сега е, искам е, да се спра на прогнозите след 2019 година. Е, онова, което виждаме за 2019 година, виждаме ударение върху е, съвместимостта на системите. Тук искам да посоча е, системата ETIAS за разрешение за пътувания. Тук ще бъдат укрупнени Евроли за Frontex, Европол и Евроюст – Сигурно ще трябва да има и участие на СЕПОЛ, е, за да обучаваме е, служители по правоприлагането в отделните държавни членки и това ще бъде включено в базата данни ETIAS. Сега ЕГ. На е, мрежата на настоящата мрежа за правосъдие и вътрешни работи отразява се цифровизацията за мъжете и жените в областта на политиката, които се покрива от мрежата. Например, е, как се разбиват е, е, цифрите, за да се види отражението на киберсигурността, сексуална експлоатация, радикализация и така нататък. Това е различно при мъжете и при жените. Още нещо, е, новата система за влизане и излизане, това е свързано отново с външните граници. Евроли за Фронтекст и Европол трябва да работят заедно. Също така Центъра за киберсигурност в Европол. И виждате, че все повече агенции като Европол и Елиза работят съвместно е, срещу е, киберпрестъпността. И не на последно място искам да посоча създаването на Европейска прокуратура. Тя работи съвместно с Евроюст и Европол. Това е, положително ще засили действията на всички агенции в този кластър. Ние развиваме сътрудничество и с съседни страни. И ще спра до тук. Благодаря, господин председател, за вниманието, е, което депутатите ми обръщат. Надявам се, че ще мога да отговоря и на въпроси, ако има такива. Председателя, благодаря, благодаря за е, тази информация, господин директор. Сега ще ви подложим на въпроси около 20 на минути мисля, е, че ще можем е, да преместим гласуването от 11.15 за 11.30. Е, господин Гайер, като постоянен докладчик, има прав думата. Vielen Dank auch an die Generaldirektoren für den е, благодаря, господин председател. Благодаря на генералните директори за е, това бързо изложение за работата на агенциите. Е, тяхната работа е много по-обширна. Аз чудесно знам това. Е, благодарен съм ви за това, че идвате тук, е, за да запознаете депутатите накратко с работата и с конкретните предизвикателства, с административните и финансовите предизвикателства, пред които сте изправени постоянно. Аз се гордея, че съм постоянен докладчик за агенциите тук е, в Комисията по бюджети на Европейския парламент. Естествено, че трябва да работя с колегите докладчици в сянка, но е, всички ние сме специалисти, така че работим помежду си като специалисти. Занимаваме се с, с е, широките въпроси на бюджетната политика на Европейския съюз, но се радваме много на предоставената ни възможност тук да установим взаимната зависимост между различните политически въпроси и да разберем какво означава това за вас. Успяхме да осъществим качествен обмен. Е, имал съм възможност да посетя различни агенции. Това е нещо много приятно. И е, при срещите ми с вашите мрежи, можах да установя, е, че е, това е една чудесна възможност да продължим диалога. Тази сутрин искам да се спра на две неща, за да получите подкрепата на Комисията по бюджети. В следващата многогодишна финансова рамка, с други думи, средносрочно, не можахме да постигнем съгласието на някои държави членки, единствено защото е, бяха намалени служителите в Европейския съюз с 5%. Като това намаление е общо за целия Европейски съюз. Това беше новина, която зарадва някои държави членки. Върнаха се в столиците и се поздравиха с успеха си да отсечат поне една от е, главите на е, хидрата в Брюксел. Но ако погледнете нещата отблизо, виждате, че нещата са драматични. При всяко обсъждане на бюджета се връщаме на едни и същи въпроси. Секретарията казва, че не може да има е, два успоредни екипа на преводачи, че работните групи на съвета не могат да се събират както желаят, така че има цяла поредица от последици. Не говорим за всяка отделна агенция, не говорим за съкрещение на персонала с 5% на всяка, нова, на, на, на всяка агенция. Ние създадохме нови агенции с, с опит за преназначение на служители, е, един брой определени служители, които могат да бъдат преназначавани. Е, е, всички средно статистически са намалили персонала с 5%, но някои са го намалили с 9%, така че съкръщенията са особено болезнени. 5% може би не е голям брой хора, но като си има предвид познанията в някои случаи, загубата е огромна. При многогодишната финансова рамка тук наблюдаваме символичен абсурд, който, ови, твърде често характеризира нашата политика. Ние сме неспособни да сложим край на този абсурд. По приходите – в тази комисия аз непрекъснато водя битка, за да се подобри положението с приходите. Е, както от ляво, така и от дясно имаме някакви ограничения. В е, парламента някои е, мислят за бюджета, и е, смятат, че агенциите не трябва прекалено много да зависят от е, приходите си, е, защото могат да станат политически пристрастни, да не са достатъчно неутрални, т.е. това може да доведе до сериозни проблеми като цяло винаги има известна опасност когато трябва да бъдат е, е, съкратени суми от е, приходи. Това се отнася както за намаление на вноски, така и до цялостното намаление на приходите, което проистича от това. Сега, какви са ограниченията? Какви са ограниченията? Имаше направилно проучване и е, при това проучване е, разбрах, че ние сме на границата на онова, което можем да постигнем. 3% не е огромна цифра, но ако искаме е, да подобрим положението с приходите, някои колеги направиха предложения, за което съм им благодарен, но е, сумата е, на приходите не трябва да се разпределя според административни разходи, защото не говорим просто за възстановяване на разходи, особено при спешни процедури, а просто да се прецени възможността за излизане на пазара, е, като например чрез издаване на разрешение. Примерно в Австралия положението може да се подобри по отношение на приходите и е, може да се контрират действията на политически групи в Европейския парламент, които действат по-скоро по рефлекс, отколкото, е, е, отколкото действайки с ума си. Това предполага цялостен анализ Мрежите е, стават все по-гъсти, предизвикателствата се множат. Е, има указания за Европейската е, прокуратура. В момента тя се изгражда. Ще са необходими години ще трябва да се намерят служители и финансиране от други агенции, дори само за да се изгради тази прокуратура. После ако е, чергата е къса, ако я дърпаме нагоре, на краката изтиват и обратното. И тук е същото. С агенциите, с Европол е, направихме много неща в миналото. Е, Европол, агенцията, която се бори срещу тероризма. Всички бяха единодушни, че трябва да се засили Европол – да се засилят агенциите, всички от тези, които се занимават с вътрешна сигурност. Ако говорим за ефекта на скачаните съдове, ако засилим един, неминуемо отслабваме друг. Това е модел на комисията, който далеч не ме удовлетворява. Надявам се е, е, нашата комисия по бюджети да напусне модела на скачаните съдове така наречената Labor Authority, органа за заетост. Тук също поведението ни трябва да бъде ясно. Искаме ли такава институция, искаме ли тя да работи. За целта и трябват както персонал, така и финансиране. Така че е, не можем да говорим е, тези работни места и това финансиране да се отнеме от други агенции, е, които не са в прицела на обществеността точно сега. Господин Мендес Венел любезно се изрази, когато говори за отрицателни приоритети дали някои агенции не би следвало да се разглеждат като излишни. Аз съм за интеринституционален диалог, който трябва да продължи, когато това е необходимо. Не говорим да запазваме работни групи, които нямат е, работа реално. И мисля, че е, трябва да проверим и е, присъствието. Нямам нищо против това агенциите да участват на заседание на работните групи. Знам, че другите две институции никога няма да приемат това поради различни причини. Ето защо запазвам сегашната позиция. Или агенциите изцяло да бъдат привлечени, или изобщо да не бъдат привлечени. Това нещо върху което трябва да се помисли ако представителите на мрежата наистина представят своето становище, предполагам, че това може и да е полезно, така че вземете преди и това. Благодаря. Сега ще помоля за кратки изказвания. Господин Обрич първо. Благодаря. Две забележки, един въпрос. Забележката е Йенс, може би е добре запознат, тъй като е свикнал, но за някой е изненадващо, че представителите на агенцията питат дали са все още европейски или не. И другия въпрос. Когато се представяха агенциите, те говориха и за агенциите, европейските институции. За всички европейски граждани агенциите са европейски институции – те не са нещо специално. Въпросът ни опира до езика, а до отношението към агенциите. Дали ги считаме за инструмент за водене на политика, който е полунезависим или не. Да се спра на една – Frontex. Работим върху многодишната финансова рамка, новите приоритети. А те са свързани с опазване на границите, системата за убежище и така нататък когато обсъждаме бюджета, без да навлизаме в подробности, нашата комисия трябва да знае за какво става въпрос. Ако се борим за опазване на границите и така нататък, какви са последиците от нашето бюджетно решение? Дали политиката ще бъде обезпечена? Другите държави членки вече са решили за опазването на границите. Каква е ролята на Frontex? Ролята в групата агенции в тази област. Знаем ли какво се е случва? Имаме ли ясна политика? Всички или агенцията изчаква политиката те първа. Това е основен въпрос. Как ще обсъждаме бюджета, ако не знам каква е политиката? Имам подозрение, че даже и самите агенции не знаят. Е, как ще обсъждаме бюджета при това положение? Спомним си текста, че трябва да се назначат поне 100 000 души. Добре, нека да начим 10 или 50 хиляди, но трябва да е ясна каква е бройката. Когато обсъждаме бюджета, трябва да е ясна политиката. Това въжи и за агенциите. Трябва да знаем каква ще е бъдещата политика. Но всички трябва да сме наясно, че агенциите са европейски институции. Не трябва да се делят от тях. Ние знаем, обаче, как стои въпроса с гражданите. Благодаря, господин Али. Благодаря за експозетата от представителите на агенциите. Ще се концентрирам върху групата на европейските надзорни органи. Те играят много важна роля. Едно, следят за добрата регулация, за стабилността на финансовите пазари. Запазването на финансовата стабилност е предпоставка за допълнителната финансова интеграция – относно дейността на трите агенции в групата ЕБО, ЕЙОПА и ЕСМА, имам няколко въпроса. Първо, една от най-важните задачи е подпомагане на националните надзорни органи да изградят капацитет, за да осигуряват качествен надзор. Ние проявяваме интерес към резултатността от изпълнението на тази задача, що се отнася до обратната връзка и контролните мерки, които се предприемат при нарушение на изискванията. Второ, в редица случаи пенсионните фондове инвестират спестяванията на хората на фондовите борси. Какво мислите за качеството на надзора? За да се избегнат рисковите и заплахите пред финансовата стабилност в пенсионната сфера. Трето, до каква степен едно следят развоя на новите финансови технологии и могат да реагират на рисковете на финансовите пазари? какво е общото ниво на устойчивост на банковата система към киберзаплахи. И накрая, ако може малко повече информация за помощта, която оказвате на националните надзорни органи при тестовете за устойчивост на банките, така наречените стрес тестове. Благодаря, госпожа Холмайер. Благодаря, уважаеми колеги. Подкрепям колегата Гайер. Относно начина по който функционират агенциите. Ако комисията е решила, че няма да има нови задачи, няма да има нови задачи, но това е катастрофално. Между другото, тероризма не е нова задача. Незаконната миграция е нова задача, която се появи отскоро. Така че нуждаем се от един динамичен подход към задачите, а не от статичен подход. Ако ще се увелича служителят на Frontex с 10 000 до 2020, не мисля, че това е изпълнимо за този срок. Вместо динамични решения, държавните ръководители взимат доста статични решения – включително и от страна на комисията за предоставен на по-голям бюджет за Фронтекс. Това трябваше да стане отдавна. Също въжи за Европол, за Eurlex и Еолиса. Съвета понякога отказва дискусия, защото в него самия няма единно мнение. В основата на всичко трябва да стоят задачите, които трябва да изпълняват агенциите. А не от някакви моментни прищявки при изготвянето на бюджета. Просто трябва да се промени начина по който комисията третира агенциите. Господин Дюпре, благодаря. Моето изказване следва логиката на предишните изказвания. Имаме една забележка към господин Лерджери. В документите, които ни изпрати за агенциите в сферата на ПВР, има едно изречение – няма еквивалентно нарастване на ресурсите в различните агенции. Аз тук съм малко изненадан, честно казано. Все едно вие сте делегат на синдикатите на агенциите и отстоявате аген... интерес на всички агенции. Целта, която преследваме е агенциите да получат средства, които съответстват на политическите и оперативни приоритети – които им се възлагат от, в сферата на ПВР. Моника Холмар, както напомни, ако Frontex наеме допълнително 10 000 гранични служители, агенцията в Португалия и Лисабон за наркотиците няма нужда от подобни средства. Аз съм съгласен с всичко, което казаха колегите. Трябва да отчитаме оперативните приоритети и да отпускаме средства въз основа на дефинираните от съвета приоритети. Друг пример е Олиса. Приехме цяла поредица от нормативни актове за базите данни. Евродак, 6.2 и така нататък. Това е голямо начинание – Нормално е да се отпуснат средства за работата. По изпълнение на неща, които вече са приети, те са част от нормативната уредба. Мисля, че всички трябва да сме съгласни, че равнопоставеното третиране на агенциите е лишено от смисъл. Аз разбирам, че вашата роля е трудна. Вие говорите за агенции в конкретна област, само че не се присъединявам към подобен подход. Благодаря, няма други желаящи за думата. Искам да се обърна към господин Менендес Валдес. Социалното измерение на Европа ще придобива все по-голямо значение. И ето защо, ако може да ни кажете за този орган по труда, за него зададе въпроси Господин Гайер, наскоро имахме дебати за статута на шофьорите. Много трудно е да има единно мнение в Европа в тази област. Що се отнася до безработицата, тук роля играе СДФОП. Ако може по-ясно да ни дадете информация за реформата, която се предлага за борба срещу безработица, най-вече младежката. Искам да изразя желанието да бъдем по-решителни в контекста на многогодишната финансова рамка, когато ще се разработва нова програма за младежка безработица. Мисля, че се нуждаем от по-решителни решения за бъдещето в тази връзка. И ще ви моля сега да отговорите кратко на въпросите. Първият, който ще вземе думата е господин Фаркас. Благодаря, ще се опитам да бъда кратък. Имаше четири конкретни въпроса. Ще отговоря отзад напред. Какво прави ЕБО по националните стрес тестове. Ние изготвяме общо европейски стрес тест на всеки две години. Както знаете, методологията и цялото това начинание са отворени за всички органи. Даже има обществено допитване. Всеки орган, който иска да проведе стрес тест, е, в допълнение към извадката на ЕБО от 50 банки от цяла Европа, ние осигуряваме пълно методологическо осигуряване на националните банки, които искат да направят подобен стрес тест. Също така имаме и подробен набор от насоки за стрес тестовете в Европа. Ние насърчаваме органите да прилагат тези насоки, когато решат да извършват стрес тестове по собствена инициатива. Третия въпрос – финансовите технологии и евентуалните рискове. Всички три ЕНО работят по работния си план и в сферата на финансовите технологии. Работата е починена на две цели. Да се разкрият възможностите, които крият новите финансови технологични решения за засилване на финансовата интеграция и създаване на истински пазар в редица области, включително на плащани и услуги. Ние следим как надзорните органи могат да насърчават използването на тези възможности. От друга страна, следим и за рисковете, които възникват от финансовите нововведения, Вие споменахте за киберрисковете – ние сме начало на координацията, на реакцията на надзорните органи към киберрисковете. Това е много сложно начинание, както знаете, защото се включват не само финансовите надзорни органи, но и други агенции с друг ресор Споменахте и за пенсионните фондови и инвестиционната политика. ЕЙОПА не осигурява надзор над отделните фондове. Ние надзираваме дейността на националните надзорни органи, които отговарят за надзора. Не осигуряваме всички необходими средства, за да се осигури последователен надзор върху изпълнението на правилата за пенсионните фондове. Инвестирането в фондовия пазар не е забранено. Това е част от инвестиционната политика на съответния фонд. Важно е да се спазват съответните лимити и да има разнообразие на инвестициите, за да не се застрашават пенсионните спестявания. И на последно място. Едно, каква помощ оказват на националните надзорни органи, за да осигурят последователност в надзорните практики. Имаме цял инструментариум от по-меки и по-тежки твърди средства. По-меките средства са насоките, за които споменах, също партньорски промерки, преглед на дейността на органите, оценка на тяхната дейност, а по-твърдите мерки включват медиация, когато органът не спазва правилата. Ние се опитваме с нашите правила да осигурим по-голяма последователност на надзорните мерки в европейския план. Има различия между секторите, както знаете. В банковото дело имаме ЕБО и еврозоната. В други области ЕЙОПО следи само за последователността в надзорните действия върху осигурителите. Благодаря, господин Валдес. Thank you very much. Uh, Comment of... Благодаря ви. Коментар по някои от въпросите. На първо място във връзка с разграничението между институциите и агенциите. Ние не сме институции, по принцип сме органи. И съм наясно, че когато говорим за политики, ни трябва до някъде уеднаквяване Изненадвам се, защото се казва, че агенциите не знаят какво прави една друга или друга от тях, но може да попитате конкретния комитет и да видите, че ще видите, че те знаят точно каква е добавената стоеност на нашите политики и други, така че ще получите много важна информация. информация. Важно е да се зададе нивото на приоритет тук, дали това е развиването на конкретни умения или пък на заетост – да се подобри сътрудничеството между органите в дадени държави. Това зависи от вас, но в крайна сметка не разбирам и друг момент, а именно въпросът на господин Дюпре. Т.е. ако се подобри контролът на границата, това означава ли, че ще трябва да се случи това в ущърп на вътрешната мобилност и други. Според мен обаче този въпрос не е много свързан с това, което се случва, а именно, че един приоритет едва ли не се подобрява за сметка на друг. Извинявайте, просто не съм ви разбрал. Що се отнася до въпроса за мобилността и Европейският орган по труда, някои от евродепутатите вече споменаха, че целта е да се подобри мобилността и справедливостта при мобилността на Евро... в Европа. Разбира се, в а, случаите а, на конкретни агенции ние работим сериозно по този въпрос. Всичко това показва, че реално в Европейския съюз можем да постигнем едно усещане за справедливост, а това е много важен приоритет, поне по мое мнение. Благодаря. Председателя, господин Луджери. Благодаря много, господин председател. Въпросът е дали агенциите знаят какъв е мандатът им. Да, според мен всяка от агенциите все пак се основава на един регламент за а, създаване и всички тези задължения се а, определят а, от конкретните а, задължения по а, а, поддържане на свободата, сигурността и свободата на движение. Така че, например, за Frontex е изключително важно да се постигне а, свободното движение в рамките на шенгенската зона. Съгласен съм, че не трябва да имаме някакъв статичен подход, що се отнася до бюджета на агенциите. В някои конкретни области виждаме, че в зависимост от конкретния си мандат, ни се налага да подготвяме конкретни действия за избягване на кризи. Но ако се случат кризи, това означава, че Европейският съюз като цяло трябва да реагира – и тогава агенциите трябва да проявят достатъчна гъвкавост, за да се приспособят, трябва да се подобри дейността им или пък да си променят приоритетите, за да се справим с кризисните ситуации. Що се отнася до разпределянето на средствата и това, че то не се случва по един равнопоставен начин – бихме искали да поясним какво имахме предвид. Ставаше въпрос за това, че между конкретните агенции има взаимовръзки. Когато дадем повече средства на някоя агенция, вече бяха споменати Frontex и Европол, това поне непряк път води до нови задачи за другите агенции в рамките на нашия така наречен клъстер. Например, когато започнахме да разпределяме а, гранични служители в Италия и Гърция по конкретните точки на влизане, ни се наложи да променим дейностите на служителите в други агенции, за да може да се борим с престъпната дейност или пък да помагаме при работата с търсещите обежище лица. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако сте съгласни. Благодаря, господин председател, председателя. Спираме до тук, като безкрайно благодарим и на тримата за това, че бяхте толкова ясни и толкова сбити едновременно с това. Нашия постоянен докладчик се отказва от времето си за изказване, за да направи изводи. Ще имаме възможност да се видим отново. Задачата ви е изключително тежка. Далеч не е просто да си в сърцевината на безпокойства, които често си противоречат. Виждаме, че искате да бъдете бързи, гъвкави. Ще се опитаме да се съобразим с всичките ви тревоги и да ги отразим в подготовката на бъдещата многогодишна финансова рамка. Благодаря е, за сериозното отношение. Моля за извинение за е, времевите условия, при които се опитваме да работим. Имаме предвид хронологията. Спираме до тук. Приятно пътуване до съответните ви агенции. Сега пристъпваме към гласуването. Пристъпваме към гласуването е, с, с далеч не пренебрежимо малко закъснение. Моля за извинение от колегите. Далеч не беше лесно. Беше изключително богат диалогът е за сутрин. Щеше да бъде вредно, ако не дадем възможност на колегите да се изкажат и е, да улеснят работата ни в Комисията по бюджети. Ако обичате, вкарайте картата си в апарата за електронно гласуване, пробно гласуване, начало на гласуването. В момента правим тест. Всички ли гласуваха? Не. Е, два вота липсват, два гласа липсват. Край на гласуването. Одобрихте с 14 гласа срещу Еди колко си. И така, сега ще се произнесем е, по доклад на господин Гайер, регламент с изменение на регламентите за създаване на европейските надзорни органи и на регламентите относно финансовите пазари. 37 изменение за. За 37 изменение, ако трябва, ще вдигнете ръка, ако сте за. Да, приема се.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 Всички изменения. Добре, гласуваме блок всички изменения за. Против? Кой се въздържа? Приемат се. По е, целия доклад след измененията е, по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Един глас липсва. Още един глас липсва. Готово. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа. 21 срещу 2. Така. Сега давам думата на господин Фрид Морешан благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Е, сега трябва да гласуваме решението 17 и 18 за комисията. 31 милиона, които аз предлагам да бъдат прехвърлени от линията 9, където не са необходими е, средства, към CFDC и DCTI. Става въпрос за решение за е, Грузия за 2019, но други кредити не са предвидени за тази година. 20 милиона за CFPC искам да се разпределят както следва. 6 милиона за разходите за е, мисията от съветници в Ирак. Имам въпрос към комисията. Защо е необходимо това? И е, се оказа че това е необходимо по две причина. Първо, предходните 14 милиона бяха от октомври 2017, октомври 2018, така че трябват средства за ноември и декември. И на второ място, допълнителни разходи по сигурността за нашата мисия там. Необходими са допълнителни средства, затова тези 6 милиона отиват там. Втората съставка 5 милиона да бъдат отпуснати за новата европейска инициатива за Йемен и средствата ще се използват за подкрепа на инспекциите на ООН в Джибути е, е, за е, нередовни потоци на стоки в Йемен. Имам кратък технически въпрос към комисията. Аз отправих писмен въпрос и в отговора казвате, че очакваните фондове, които се очакват са 4,44 милиона. Въпросът остават 0 52, които остават, защо ви трябват 5 милиона, но както казах, аз препоръчам да гласуваме за. Оставащите 9 милиона остават за неразпространение и разоръжаване. Говорим е, за е, търговия с оръжие в е, двете части на Америка и арабските страни. Това е 21 милиона. Първо решение 17. Предлагам да гласуваме за, но едва след като получим отговор от комисията, защо 5, а не 4,44. И решение 18, 11,5 да се прехвърлят от микрофинансовата помощ за Генерална дирекция миграция средства средствата отиват за Сахел и Чад, Европейски фонд за стабилност и е, за да се изкоренят е, причините за нелегална иммиграция и е, разселени лица в Африка. Председателя, благодаря. Ще се обърнем към Европейската комисия за обяснение за 5 милиона за Йемен. Какво казва комисията? Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Морешан за изразената подкрепа за всички предложения. Накратко ще отговоря на зададените въпроси. Действително, Откакто отправихме предложението е, за трансфер до вашата комисия, имаше е, лека преоценка на потребностите за мисията в Йемен – е, бяха занижени от 5 милиона до 4,44 е, милиона. Така или иначе, искам да попитам вашата парламентарна комисия дали е готова да гласува този трансфер в настоящия му вид. Съобразно е, предположението, прогнозата направена в края на юни за бюджета за FPC, е, може би ще има известен недостиг за тази година. Е, е, с месеците ще наблюдаваме развитието на нещата отблизо. Може би съвета ще гласува нови инициативи, евентуални мисии в Филипините и Централно Африканската република. Така че няма съмнение, че този излишък от 0,46, които няма да са необходими за Йемен, могат е, полезно да се използват по тези нови инициативи. Е, като аз надлежно ще уведомявам докладчика е, какво става с този половин милион, ако се наложи отново да се обърнем към вашата комисия по-късно тази година. Благодаря. Благодаря по ПЕСК. Нека бъдем бдителни. Спомням си, че миналата година удържахме значителни кредити и после трябваше да ги е, върнем обратно. Госпожа Греслер. Имам въпрос е, по DEX е, 18. Закъсненията закъсненията в държавите членки за този доверителен фонд за Африка? Питахте ли държавите членки? Председателя на кратко, ако обичате. Да, благодаря госпожо Гресле за този въпрос. Действително, графика за вноските беше обект на съгласие с държавите членки, преди да направят вноските си в доверителния фонд за Африка. За момента няма вече никакви закъснения по дължимите вноски. Искам да посоча, че на настоящия етап 14% от всички вноски е, за доверителния фонд за Африка а, е, са постъпили от държавите членки, за разлика от е, други донори, които не са от европейския бюджет. Накратко няма закъснение на настоящия етап. Председатели, госпожо Греслер, да, аз мога да чета. Благодаря ви. Отговорите, които ни изпратихте, е, са много таинствени. Е, това е просто сатира. Е, Европейската комисия иска на държавите членки да платят. Съвета потвърждава тези искания за плащания. Та, аз питам за е, е, какви е, суми има закъснение от страна на държавите членки спрямо този доверителен фонд. Има закъснения, има неизвършени плащания. Аз гледам документите, които сте ми изпратили. Така че, ако обичате, престанете да ни подавате несъстоятелна информация. Един път за винаги трябва да упражним натиск върху съвета. Председателя, да. По въпроса за доверителния фонд нямаме много средства по европейския бюджет. Имаме три стотинки и чакаме държавите членки да допълнят фонда. Има инерция в системата и според мен тя ще се доразвие. Председателя, е, държавите членки поемат ангажименти, но не отиват на касата да платят. Извинете, не съм сигурен, че разбрах как сме посочили в писмения ни отговор, че има закъснение от страна на държавите членки. Ако не възразявате, двустранно ще отговоря на госпожа Греслер. Гресле. Председателя, всички проявяваме интерес към ситуацията. Искаме да разберем какво е закъснението на държавите членки при е, изплащането на вноските им в доверителния фонд. Нека спрем до тук. Ако общия, ако докладчика смята, че е информиран, можем да пристъпим към гласуване. Да, но всъщност въпроса на Ингебор Греслер е фундаментален. Ако комисията не може да предостави отговор, ние съответно не можем да гласуваме. Не можем да отложим гласуването, защото ще се приеме, че сме гласували автоматично. Трябва да решим дали гласуваме за или не. Комисията не може да предостави необходимата информация. Ако депутатите решат, трябва да откажем трансфера. Ако колегите са съгласни да гласуваме за, но може би малко по-късно. Председателя по-късно значи през септември. Um, е, благодаря, господин председател. Мога само да повторя, че съобразно информацията, с която разполагам, няма закъснение в плащането на вноските на държавите членки. Така че не знам е, откъде проистича информацията, че евентуално има закъсненията. Мога да опитам по-късно днес да потвърдя това, което казвам, но аз не знам за никакви закъснения на вноските на държавите членки. Е, председателя, госпожо Гресли, вие обаче разполагате с ясна информация. А, а, а, моя английски може би не е съвършен, но мога да ви прочета отговора на комисията. Contributions have substance in 2017 and now stand at Вноските се намалили от 2015 година и следователно комисията би искала държавите членки да дадат допълнителни вноски към доверителния фонд няколко пъти. Това е в заключенията от 28 юни. ЕУ 82% Така че изглежда, че не искате да кажете, че 28% реално идват от Европейския съюз и само 14 от държавите членки. Това е отговорът. Not... Извинявам се, че не съм разбрал въпроса от самото начало. На този етап ситуацията е следната. 14% от общите ресурси на доверителните фондове идват от други източници в Евро... дали европейският бюджет или EBF. Да, тези графици за изплащане на вноските по член 14% вече са а, решени. Постигнато е съгласие с държавите членки. Тук няма забавяния и държавите членки а, спазват договореностите. На няколко пъти обаче комисията пояснява, че все пак липсват средства, що се отнася до доверителния фонд за Африка. Също въжи и за северноафриканският прозорец, както и този в Черна Африка. Този въпрос е засегнат и в съвета. А, що се отнасяше до втория транш за средствата за беженците в а, Турция, например. Европейският съвет а, също повдигна въпроса. Постигна се съгласие върху следното, че за да се осигурят средства за доверителните фондове за Черна Африка, ще се дадат допълнителни 500 милиона от държавите членки. Разбира се, тези 500 милиона се очакват те първа, така че тези задължения все още не са постигнати. Та, тук става въпрос по-скоро за новите задължения за даване на 500 милиона за справяне с тези недостиг на средства. Това имах прави. Благодаря. Ich Entschuldigung, dass ich noch. Also ich verstehe ja die Извинявам се, отново ще се включа. Не разбирам добре информацията. Казахте, че 602 милиона са сумата, върху която е постигнато съгласие. 27 пък вече са изплатени. Тоест, едва ли не трябва да се поровим в бюджета и да намерим от някъде пари, които да бъдат трансферирани после. Да, ако това е необходимо, можем да го направим и този следобед, но не съм сигурна, че имаме всичката информация, която ни трябва, за да вземем решение. Нямаме всичката информация, която имат хората на терен. Не може да продължаваме така. Председателя е, Добре, е, ще предвидим време за гласуването днес след обед. Комисията се събира отново днес след обед, за да сме напълно осветлени, така че е, поставям под резерва трансфера номер 17. Искате ли? А, ние трябва да се произнесем по-скоро по 18. Да, извинете, извинете. Така, сега гласуваме 17, а по именно гласуване, начало на гласуване по трансфер номер 17. Всички ли гласуваха? Очевидно не. Липсват ми два гласа. Два вота ми липсват. Дакор. Добре, край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, против 2. А трансфера 18 ще се гласува днес след обед в колко часа? Аз предлагам на края на заседанието, за да бъдем напълно осветлени – между 17 и 17.30. да, 17.30. Съгласни ли сте, господин главен докладчик? Сега можем да изслушаме господин Ашвард по останалите трансфери по други раздели от бюджета. Благодаря ви, господин председател. Две са молбите за трансфер и двете от Съда на Европейския съюз. Първият път става въпрос за 111 000 евро за плащане на разходите по детска градина за Европейската комисия. Това е свързано с неназначаването на съдия след разширяването на съда следващата заявка е за 80 000 евро за създаване на, за изготвяне на обобщение на непубликувани становища на съда. Предполагам, знаете, че когато няма прецедент, който да се създава от конкретно решение, тогава не се подготвят а, а, конкретни обобщения, а, а, се изготвят конкретни обобщения, не се публикуват решенията. Та, е, с други думи, тук е, нямаме влияние върху бюджета. А, е, смятам, че тези могат да се подкрепят, нямам проблеми тук. Добре, ако няма проблеми за нито един от двата трансфера и ако няма възражения, приемаме, че те се приемат. Приемат се. Политика в областта на сградния фонд, госпожо Холмайер. Ähm, Благодаря ви много. На първо място, във връзка с сградата на ЕБО в Париж, към момента тя се намира, сградата на ЕБО се намира в Лондон. Взе се доста бързо решение за преместване на, на агенцията в Париж и сега търсим съответната подходяща сграда. Бих искала да помоля Европейската служба за външна дейност или комисия да ни дадат малко повече информация информация относно конкретните перспекти. Това може да не се случи и сега, може и септември. Но бихме искали да разберем каква е подкрепата за на преминаването от едната сграда към другата. Сградата е под найем до 2020 година. В договорът за найема може да се, се предвижда, че може да се напусне сградата преди 2020 година, но ще се заплащат неустойки. Не съм сигурен обаче дали това се отнася и за цялата сграда. Бих искал да обобщя. Към момента в Лондон имаме следната ситуация – Там площа е 4000 квадратни метра. В а, Париж ще имаме 5336 метра, квадратни метра. В Лондон плащаме 7 милиона на година, в новия проект се предвижда 3 милиона. С други думи ще имаме повече пространство, повече конферентни зали и по-нисък найем. Френското правителство казва, че ще се изплащат от тяхна страна 7 милиона под форма на субсидии за найема и следователно той ще падне дори повече. Френското правителство също така ще внесе 1,5 милиона за разходите по оборудване на сградата. Радвам се, че се умяхме да намерим доста по-ефтина сграда и то толкова бързо. Изглежда, че работа, която се върши, е доста точна и правителството на Франция беше доста щедро. Благодаря. Това становище е изключително убедително, госпожо Холмайер. Ако никой не иска думата, пристъпваме към електронно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Един глас ми липсва. Един вод ми липсва. Край на гласуването. Одобрява се с 18 гласа е, за и 2 против. Вашингтон. relativ kurz halten. Wir sind ja bereits in einem Що се отнася до Вашингтон, тук няма нужда да прекарваме кой знае колко време. В момента се намираме в една сграда, която е 11-етажна. Бихме искали да купим сградата, в момента ние я наемаме. Очаква се закупуването да се случи тази година от тези 12 000 квадратни фута. Една голяма част се ползва от нашата прощавайте, от службата за външни дейности, но после имаме и дейности на комисия, свързани с работа в Чили, както и, прощавайте, представителство на Чили и Косово. Площа тук е 7,79 Разбира се, има и допълнителни разходи при закупуването на сградата. Говорим за 2,2 милиона евро. Те са свързани с брокерите и с а, разходите около тях. Също така има и разходи свързани с подобряване на сигурността. 1,4 милиона ще бъдат дадени за мебелировката, Финансирането за следващия период ще бъде 12 милиона. 17,5 милиона ще получим а, от наймането на, найма на допълнителното пространство. Тогава годишните разходи ще бъдат 3, и няколко милиона евро. Като цяло, според мен, цифрите са обнадеждаващи, особено що се отнася до площа и цената на сградата. Според мен, преговорите бяха добри. Някакви въпроси? Господин Депре, извинете, имам въпрос. Тъй като стана трудно да се разбере общата сума на покупката. Не беше ясно дали говорите за квадратни метра. Общо, колко струва тази покупка на сграда? Председател госпожо Холмайер. Gesamtkaufpreis, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe nochmal rückver... Общата стойност, която току-що проверих, е 102,90 102 милиона и 965 хиляди. Лихвата е 3 милиона. Според мен има проблем с цифрите. Извинете, аз мислих, че става въпрос 180 милиона, казва господин Дюпре. Питам общо, общо колко струва. Il е една част да се плаща под найем. 57 нещо такова. 98,4 милиона плюс 13,557. Прощавайте, тук има печатна грешка. Става въпрос за 98 плюс 13, т.е. имаме 112 милиона. Прощавайте грешка при цифрите. Става въпрос в евро. В евро. Не говорим за американски долари. Извинете, ма аз си спомням, че за две години ще излезе по-скъпо. Говорихме за нещо като 180 милиона. Първо имаме тези 98 милиона, които ще изплатим. Има и допълнителни 13 милиона, свързани с плановете за закупуване. Не става въпрос за планове, преводач се поправя, става въпрос за конкретните стоености при закупуването. Те са 13, няколко милиона. Господин Дюкен, тъй като сте още сред нас, казва председател. Да, благодаря, господин председател. Искам да поясня. Цената при закупуване е в долари, така че това е 104 милиона долара, за да стане ясно и за да има информация за е, бюджетния орган. При нашия бюджет ние сме превърнали сумите в евро при последния е, обменен курс. Има неяснота е, по този курс. Ако е, е, сключим заем върху, цял, върху цялата сума, ще има по-високи лихви. Ако сключим заем за по-малка сума, естествено лихвата ще бъде по-малка. Но е, тук говорим за едно математическо моделиране – е, при настоящия обменен курс и при настоящите лихви. И тук има разлика между разликата за закупуване, цената на проекта с заема и настоящата цена по наемане на сградата. Äh, Цифрите, които аз цитирах, бяха в евро. Говорим за 0,875 евро към долара. Благодаря. И така, заключение. Няма нужда да се връщаме към тази операция и вашето мнение е положително, госпожо Холмайер. Няма възражения други, няма въпроси. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 на 2 гласа. Госпожа Холмайер. Отново политика с градния фонд. Има искане за сграда от външната дипломатическа служба Белиар 101. Дипломатическата служба иска найема да се удължи от 3 на 6 години. Цифрите ги получихме едва след пленарното миналата седмица. Никой докладчица в сянка не е разгледал цифрите с мен. Нямаме нищо против продължението, но предпочитаме да гледаме на информацията като на предварителна за момента и да вземем решение в през септември. Не знам защо изобщо не е променен срока на найем на 6 години. Не знам защо е било 3 години след това си иска удължаване на 6 години. Искам да разбера какво се е случило. Съвсем накратко, тъй като не чака много работа. Значи ставаше въпрос за найем за 9 години в самото начало и минимален изискуем период 3 години, т.е. от 3 плюс 6 периода е един и същ. Периода е пак от 9 години. Става въпрос за вътрешна преорганизация. Благодаря, прекъсва председателя. Тогава може да го направим през септември. За Париж няма нужда да разглеждаме Париж и това може да стане през септември. Това е моето предложение. Добре. Проучването. Оценка на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове. Научно-следователски екип под ръководство на Джон Бахлер от Европейския център за изследване на политиката от университета в Глазгол ще представи резултатите от проучването днес. Ще дам думата на Мартин Фери и Фабиен Гао да представят изследването. Господин Фери, заповядайте. Благодаря. Добър ден. Извинявам се, но професор Баклер не може да изнесе презентацията. Аз съм тук с колегата Фабиан Гал от нашия Европейски център за изследване на политиката. Ние разгледахме и изпълнението на кохезионната политика и финансовите резултати и разходния капацитет относно целите Изследването ще представи преглед на състоянието на финансовото изпълнение за периода 2014-2020. До момента ще анализираме някои от основните фактори и ще направим заключения. С оглед и на финансовата рамка за периода след 2020. Ще изнеса презентацията съвместно с Фабиан, ще представя контекста на проучването, ще разгледам общия модел на изпълнение на кохезионната политика на програмно ниво и на ниво държави членки. Ще разгледам и някои от факторите, на които се дължи това изпълнение, като ще обърна внимание на външните фактори и институционалния, социално-економическия контекст, в който се изпълнява кохезионната политика. След това думата ще вземе Фабиан. Той ще представи някои от стратегиите за решаване на проблемите с изпълнението и ще представи препоръки и заключения. Анализа, който проведохме е много своевременен. Важен е от практическа гледна точка, тъй като вече минахме средата на изпълнението на програмата. Трябва да има какви са резултатите. Има някои проблеми с освояването, които накрая създават натиск върху органите, които отговарят за изпълнението на политиката. Анализа на финансовото изпълнение на кохезионната политика е много важен от политическа гледна точка. При средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка на комисията се представя какъв е процентът на освояване – има и някои проблеми с финансовото изпълнение от страна на някои държави членки в подготовката за новия цикъл на политиката след 2020 година относно методологията, анализ на данните и аналитичен преглед. Също използвахме информация от IQNet консорциум с 15 програмни органи от 15 държави членки на Европейския съюз. финансовото изпълнение. На този диапозитив има общ преглед на плащанията и платите ангажименти. Първата графика са кредитите за плащания, синята линия. Резултатите за 2007-2013 е червено – резултатите от 2014 до момента. Вижда се, че процента на плащанията е по-нисък в сравнение с 2007-2013. Това е процента на средствата, които са платени като процент от общите отпуснати суми. Нормално е в началото на изпълнението процента на плащане да е по-нисък, тъй като се договарят още програмите и се организира системата за изпълнение. В началото на програмния период програмните органи се занимават с приключването на старите програми и започването на новите. Този процент бележи подобрение през последните месеци процента на освояване доближава тенденцията през 2007-2013, независимо от по-късното започване. По отношение на поети ангажименти, втората графика, изпълнението е за 2014-2020 мисля, че достига вече нивата от 2007-2013. Трябва да се види какъв е процент на плащанията в отделните държави членки. В тази таблица има много информация, но принципно е представен процент на плащане всяка държава членка в края на 2017. Има и съпоставка с, с периода 2007-2013. Разликата между Холандия, където процента е 24 и тези страни с най-нисък процент от 3 до 8% е много голяма, както се вижда. Процент на плащане по държава членка. Тук имаме представена всяка една политика в програма от кохезионната политика. Процентът е по-голям в държавите членки с децентрализирани системи, където се изпълняват различни програми. Но трябва да видим различните фактори, на които се дължи разминаването и най-вече сериозните разминавания в процента на плащане между страните с по-малко програми и по-централизирана система. Анализа на факторите. За основа на прегледа на литературата ние сме ги разделили на външни фактори и контекст свързан с кохезионната политика и ЕСИФ. На първо място външните фактори. Економически фактори – отражението на финансовата криза, економическия спад следствие на нея. Програмните органи имат проблеми, например, с запазване на процента на изпълнение, като има промени в търсенето заради кризата или неочаквани промени в економическата структура, промени на пазара на труда. Това изисква и корекции в отпуснатите средства и обхвата на проекта и това може да забави изпълнението. Нивата на инвестициите в някои държави членки намаляват наличността на държавни средства за съфинансиране на кохезионните проекти и това също пречи на изпълнението. През изминалото десетилетие се обръща все по-голямо внимание на качеството на управлението като фактор при изпълнението на кохезионната политика и нейните програми – тук се включва общия режим в държавите членки за отчетност, институционална ефикасност, регулаторно качество и така нататък. Има разминаване в качеството направления между изтока и запада. Бившите социалистически държави са под 20%, а следващата група е с по-голям процент, най-вече в скандинавските държави. Наблюдаваме сериозен напредък в 12 е, държави членки на Европейския съюз. Страните с по-низко качество на управлението имат и много голям процент на вариране на поднационално ниво. Трябва да се учите и варирането при наличния капацитет за изпълнение на програмите на кохезионната политика. Това е посочено в последващата оценка на комисията за периода 2007-2013 Отчетени са ограничения в капацитет на програмните органи в редица държави, които се дължат от на липсата на опит, текучество и така нататък. Но има и случаи, при които се набира опит при изпълнението на косвената политика и това се отразява на ефикасността, особено там, където е имало нисък административен капацитет. Вътрешните институционални реформи също могат да изиграят отражение върху изпълнението на кохезионната политика. изпълнението на кохезионната политика трябва да е съобразено с капацитета на вътрешната система. В краткосрочен план може да има някои сътресения с изпълнението на програмите, както видяхме в някои случаи и външния контекст. Трябва да обърнем на секторните правила и регламенти, тъй като те се отразяват на изпълнението на кохезионната политика. Тук говорим за държавни помощи, обществени поръчки. Създава се голяма възможност за грешки заради нормативната уредба и многото насоки, това затруднява изпълнението в държавите членки. Последиците от грешки в държавните помощи и обществените поръчки е спиране на плащането и оттегляне на отпуснати средства. В някои случаи държавите членки въвеждат даже още по-строги изисквания от изискването за държавните помощи и обществените поръчки. Това води до по-голяма сложност и обезкуражава бенефициентите. Те не искат да кандидатстват за финансиране заради сложната нормативна уредба. Това се отразява и на изпълнението на кохезионната политика и на търсенето на финансиране. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата Фабиан. Okay, thank you very much. So after we have heard about the external factors, um, let's now have a look at cohesion policy context. After all, we can't just blame... Чухме за външните фактори, а сега нека разгледаме и общия контекст за кохезионната политика. Що се отнася до закъсненията, няма как да не говорим за късното приемане на законодателния пакет. Всъщност той е прият само няколко дни след като, а, а, след като програмите трябваше да започнат, и преди програмите да започнат и следователно да започне прилагането им. Това доведе до последващи забавения. Но ако разгледаме съдържанието на законодателния пакет, можем да видим най-различни фактори, които може потенциално да забавят прилагането. Няколко са изискванията, които водят до закъснение, не само една процедура. Разбира се, процедурата свързана с с тези проблеми е това, което води до сериозни проблеми. Сега, задълженията, свързани с докладването и контрола. Разбира се, всеки от работещите по въпроса свързан с съответствието на процедурите не, не, не тук и следователно е много трудно да се информираме за възможностите за финансиране. Друга причина за, намаля, за забавяне е проблемът свързан с създаването на а, финансовите инструменти, свързани с Интеррек, ITIs и така нататък. Всички тези инструменти изискват а, бавно планиране и дълга подготовка. В известен смисъл, все едно караме хората да планират в рамките на 3 години, а пък да приложат а, дейностите в рамките на 2. Та тук има несъответствие. През последните няколко месеца наблюдаваме, че тези а, дейности стават все по-бързи и следователно прилагането става по-бързо също. Що се отнася до доказателствата за а, прилагане, знаем, че има други проблеми, които могат да доведат до допълнителни забавения. Типът на финансиране, например, определя кой, коя генерална дирекция в комисията е отговорна. Също въжи и за вида и типа на проекта. В крайна сметка обаче, типът на финансиране не води до разлики при прилагането, защото в крайна сметка а, финансирането на конкретните фондове са горе-долу на едни и същи нива. Е, не горе-долу едно и също ниво. Що се отнася до различните региони, говорим за по-развити, по-малко развити райони и райони в преход. Това може да доведе до забавяне. However, here again, at the aggregated... Преводът няма да продължи след 12.30, тъй като